Uh, И така, колеги, предлагам да започнем. Добър ден на всички. И така, първа точка приемане на дневния ред. Ако няма възражения по дневния ред, считаме, че той е прият. Бих искала да насоча вниманието ви към факта, че днес след обяд няма да има превод на датски, хърватски и ирландски. Освен това, за утре ще бъде гласуването в 11.40 и ще ви помоля да имате готовност с картите си за гласуване. И така на 30 март 2017 година, 26 септември 2016 и 11 и 12 юли 2016, това са предишните заседания. Ако нямате възражения по протоколите от тези заседания, те са одобрени. Чудесно. И така, уважаеми колеги, тази точка е включена в дневния ред в рамките на работата на Либе по отношение на външното измерение на политиките за миграция и убежища. Прави се препратка към декларацията от Малта от началото на февруари 2017 година, където се посочва, че съветът ще засили работата си с Либия като основна страна на происход, също така и като страна съсед на Северна Африка и на страна страните на юг от Сахара – за да се намали броя на мигрантите, които пристигат с цел международна закрила по а, маршрута през Централното Средиземноморие. Над 180 хиляди лица, повечето в Италия, бяха отчетени през 2016 година. Рекордно висок брой лица се удавиха в Средиземно море при опит а, да прекусят а, този маршрут тази година. В а, последица, като последица от това декларацията между Европейския съюз и Турция, която доведе до значително намаляване на незаконно пристигащите лица в среди, източното Средиземноморие, беше изготвена. На базата на декларацията от Малта, това цели да се стабилизира Либия като приоритета за Европейския съюз. По-конкретно Европейския съюз ще подпомогне за изграждането на капацитет, за да се а, осъществи контрол на а, морските и сухоземните граници и борба с каналджийството. Въпреки, че в декларацията се очертават много конкретни мерки, ние ще се спрем на две от тях, а именно оказване на подкрепа на местните общности в Либия, най-вече в крайбрежните зони, а също така и на либийските граници във връзка с маршрутите, на които се използват от мигрантите за подобряване на социално-економическата ситуация и подсилване на устойчивостта в общно, общностите. Втората мярка, която ще разгледаме е а, разискване на адекватните възможности за приемане във връзка с а, службата за бежанците към ООН и Международната организация за мигрантите. Колегите от АФЕД също могат да участват в тази дискусия дискусия. Бих искала да подчертая, че това е неразривна част от дейността на Либе. Миналата седмица няколко члена на Либе посетиха Италия, за да се запознаят с развитията в Съюза по отношение на Централния средиземноморски маршрут. Вече проведохме среща с директора на Европейската гранична и крайбрежна охрана по отношение на оказването на подкрепа в борбата срещу каналджийството и трафика на хора по този маршрут. Ето защо смятаме, че си заслужава да разгледаме ситуацията в Либия заедно с колегите от АФЕТ. На първо място ще чуем една презентация от Лекари без граница по отношение на положението във връзка с лагерите за задържане в Либия, нещо, което е по молба на координаторите и след това ще чуем и презентации от Комисията и Външната служба на Европейския съюз. Казвам добре дошли на Ане Мари Луф, която е ръководител на програмата за Либия и госпожа Инма Васкес, представител на Европейския съюз към Лекари без граница. Госпожо Луф, имате думата, за да ни представите представите ситуацията в центровете за задържане в Либия. Разполагате с 10 минути. Заповядайте. Благодаря, благодаря за поканата и за предоставената възможност да изложа тази информация. Ще говоря от името на Лекари без граница. От 2015 година насам има два плавателни съда в Средиземно море за осъществяване на спасителни операции те са насочени към лица, които пресичат Средиземно море, насочени към Европа. Всеки ден чуваме пред какви жестокости се натъкват те в Либия. С тази връзка а, ние а, решихме да лансираме проекта в Либия за оказване на подкрепа за мигрантите, преди те да поемат този път, прекусявайки Средиземно море. Това означава, че се намираме в уникална позиция за това какво се случва в Либия. Ние сме единствената организация с международен персонал на място. Има и други международни организации, но само с либийски служители поради ситуацията и съображенията средствата за сигурност. Ние присъстваме в около 10 а, центъра за задържане в Триполи и Мазрата. Разговаряме с задържани лица а, ежедневно. И така бихме искали да предложим нашия опит, на трупаните познания, за да помогнем на Европейския съюз в процеса на взимане на решения. Съвсем набързо, кои са маршрутите от източна и западна Африка. Както виждате на картата, всички пътища в този случай не водят до Рим, а в Триполи. И тук Триполи или поне тази част от крайбрежието е наистина предпочитания маршрут за мигрантите. По отношение на центровете за задържане, които посещаваме всеки ден, те не са едни и същи, но а, се, имат сходни характеристики. Например, по отношение на пространството, с което разполагат задържаните лица. Те наистина са много а, пренаселени. Това не са сгради предназначени за хора, това са складове, които са трансформирани по някакъв начин, приспособени са туалетни помещения а, и хората наистина са, нямат никакво пространство. А, съгласно една оценка от преди една година установихме, че особено сред, в центровете за мъже има по по-малко от половин квадратен метър за а, човек. Тоест, те дори не могат да легнат, няма толкова пространство без да се докосват помежду си, така че наистина е много претъпкано. Няма никакви прозорци, няма вентилация и хората нямат, нямат възможност да излизат от тези центрове, те са вътре в тези помещения през цялото време. Те се наричат центрове за задържане, времени центрове за прием, но всъщност това са складове за хора. И според нас тези, това са условията, които виждаме във всички центрове. можете да си представите, че когато дни, седмици, месеци хората прекарват толкова време, толкова близо един до друг, това е развъдник за инфекции и болести. Разговаряме с хората там, предоставяме медицински грижи, консултации, чуваме различни оплаквания, разговаряме с тях. Някой казва, че месеци наред вече са там, 10-11 месеца е често срещано а, нямат представа защо са там. Някои от тях имат валидни визии за престой в Либия, а, събират ги от улиците, а, някои имат карти към службата за беженците към ООН, имат валидни карти и въпреки всичко те се намират в тези центрове. Не знаят колко ще трябва да останат там нямат а, по никакъв начин възможност да влияят на ситуацията, намират се в без, без, безнадежна ситуация. Така че наистина за тях е изключително трудно. Либийската економика до голяма степен зависи, или по-скоро мога да кажа, че наистина е, работата с мигранти е една доходоносна дейност, това е бизнес – и в този смисъл можем да кажем, че всичко това е тревожно, защото в крайна сметка не става въпрос за стоки, а за хора, но те се третират като стоки. А, така че в тази ситуация можете да спонсорирате един мигрант. Това означава, че заплащате и можете да приотите този човек в къщи, но тези лица са принуждавани да работят. А, мъжете, мъжете са принуждавани да работят, жените да проституират. И това е а, един съвременен робски пазар. Тук на тази снимка виждате в дъното на тази, този коридор стените са мокри, защото това е мястото, където мигрантите, беженците могат да използват като туалетна и външната стена може по естествен начин да изсъхне след това. Няма централно отопление, няма никакво отопление, така или иначе. Има отдела, да, има такива, но е много студено и тези отдела всъщност не вършат почти никаква работа. Ето, както виждате, отделата също са развъдник за въшки и други заболявания. Освен това, има и жени и деца, които са в тези центрове за задържане. Жените са отделно от мъжете и имат малко повече пространство, но така или иначе то не е толкова много. Освен това има и много деца, които са с майките си или пък новородени, деца под 5 годишна възраст. Наистина това е изключително зловредно и неблагоприятно за здравето им и здравословното им състояние. И така жени, бремени жени, малки деца смятаме, че не трябва да бъдат на тези места. Но е много трудно да разискваме този въпрос с либийските власти, защото те не са страна по конвенцията от 1951 година. Друга уязвима група са непридружените а, а, непълнолетни те не са с семействата си. А, такива деца са много като брой в плавателните съдове. А, те са уязвими за експлоатация. Хигиената, санитарните условия в тази обстановка, както можете да си представите, ситуацията наистина не е лицеприятна обикновено в самите сгради няма възможност за използване на санитарен възел. също така качеството на водата е много ниско, няма санитарни продукти, хората нямат възможност да се изкъпят или пък да си перат дрехите. Положени са усилия да се разпро... разпространяват санитарни продукти от различни организации, не само от наша страна, но разбираме, че когато организацията си тръгне от място, тези продукти се конфискуват и те не достигат до тези, които се нуждаят от тях. Както можете да си представите, тези условия не са благоприятни за здравето на хората. Това се отразява на физическото и на психичното здраве. Случаи, в които фаталният изход може да бъде а, предотвратен. Тук виждате а, двама възрастни, при ко- които са недохранени. Има много програми, включително и в страните, от които започва маршрута на тези лица, там има наистина много случаи на недохранени деца, но това не се наблюдава толкова често при възрастни хора. Но тук на тази снимка виждате, че се наблюдава това в центровете. Какво може да се направи в тези лоши условия? Успяваме да ги насочим към болници сега сме изправени пред проблеми в здравната система в Либия, защото от 2011 година има стабилно намаляване на качеството на медицинските услуги, които се предоставят в държавната здравна система и недостиг на медицински персонал. Така че наистина е много трудно да насочваме тези лица към болнични заведения. Освен това, виждаме много случаи, в които които а, хората са недохранени, гладуват, а, не достига достатъчно храна до тях. А, това вече го споменах. Освен това, хората се, се държат в ужасни условия, много често има фатален изход, обезводняват се или пък умират от обезводняване или от диария. Има много кожни заболявания, като има разпространение на въшки, на различни бактерии, вируси. Освен това има и белези от изгарания, защото когато прекусяват морето, те а, понякога са в контакт с гориво, а след като има контакти с солената морска вода, това води до сериозни инфекции. Освен това, има случаи, в които хората са бити, виждаме а, и пръчки в а, а, центровете и виждаме също така и много белези и рани от а, и, мъчение. Нашите експерти са виждали случаи на свирепо насилие. Има много разкази, на които сме били свидетели за прилагането наистина на такова жестоко насилие спрямо лицата, както сред малолетните, така и сред пълнолетните задържани. И тук виждате няколко снимки, които онагледяват това. Мисля, че очертах картината, а именно, че положението с мигрантите в Либия е много лошо. Най-важното послание, което ми се иска да отправя тук е, че мигрантите са една доходоносна дейност в Либия. Наливането на все повече средства в Либия ще влушава ситуацията. Тези средства няма да помогнат. Няма да помогнат да се подобри ситуацията и условията в тези центрове. Решението не е в Либия. Либия е част от проблема и ми се иска именно това да подчертая и да споделя с вас. И мисля, че това е по тази тема. Благодаря ви. Сега само да допълня някои неща към това, което каза моята а, а, колежка. Бихме искали е, да обясним нещата така, че да ги разберете по-добре. Когато става дума за определене на нови ангажименти за финансиране на северноафриканските страни, по-специално на Либия, необходимо е, е да се осигури пълен достъп на агенциите на ООН, които независимо и безпристрастно могат да оценят нещата. Не знам до каква степен вие обмислите възможността за наблюдение, защита, случаите, когато е необходима защита. Защото когато хората не могат да напуснат Ливия, трябва да се мисли за тяхното презаселване. Добре е също така да ни кажете нещо за а, анализът на ситуацията, който вие сте направили. Благодаря. А сега бих искала да дам думата на господин Поповски от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Положението в Либия е смесен положение криза мигрант, мигранти и бежанци. Но и едните и другите се нуждат от защита, от помощ. Необходимо е ефективно наблюдение и координиране на усилията на всички международни организации. Какви са нашите цели? Най-напред е, да спасим е, живота на, на тези хора, защото прегосяването на Средиземно море е много опасно. Това е, стана ясно и през последните седмици, в зависимост от атмосферните условия, разбира се. Най-малко 1500 души са се отдавили в Средиземно море. Затова абсолютно необходимо е да бъдат спасявани ония, които се качват на натоварените лодки или биват принуждавани да се качат на тях. И това е обект на операцията София. Ще се върна към въпросите на подготовката след малко. Защото главната цел на операция София е да се прекрати бизнеса на трафикантите. Нещо, което не може да се направи на място. За жалост, този бизнес процъфтява в Либия. Необходимо е също незабавно оказване на помощ на тези, които са а, спасени от лодките, тръгнали от Либия, а също така да се бъдат подобрени условията на живот в центровете за задържане в Либия. Видяхте какви са тези условия. Аз се срещнах с хора, които идват от Либия в Тунис наскоро и получих същите сведения. Главната ни цел обаче е да помагаме на най-уязвимите мигранти и да помагаме на тяхното реинтегриране в страните, от които идват. Съгласни сме с Международната организация е, по въпроса на миграцията, да бъдат репатрирани най-малко 50 000 такива е, мигранти. Също така бихме искали да търсим альтернативи на центровете на задържане. На задържане. Открити а, е, центрове, където може да се оказва помощ на най-уязвимите. Не по-малко важно е да се помага за стабилността на местните общности, така че хората да остават там. Тъй като процента на хората, които остават в тези центрове за задържане е много голям. Една част от тях остават в местните общности и бихме искали да помогнем за осигуряване на необходимите услуги, социална помощ също така това се отнася и за бежанците, и за мигрантите, които имат същите нужди. Числата са различни, но смятаме, че може би до 1 милион души са в Либия и няма на къде да, другите да отидат. И, част от. Това е част от е, класическата парадигма на е, класическият процес е, на миграцията. Хората отиват в Либия да работят, обаче сега там няма работа. И затова нашата програма за стабилизация, която има 90 милиона евро, тук що беше приеда тази програма, е тази програма е така нареченият прозорец за Северна Африка, който се управлява от доверителният фонд на Европейския съюз. Ще им бъдат отпуснати в крайна сметка 200 милиона. Бюджет, който беше одобрен от държавните и правителствени ръководители на срещата в, в Малта. Това е конкретна програма за Либия, обаче, като първа стъпка и програмата ще бъде прилагана от Международната организация по въпроса на миграцията, от Върховният комисар, комисарят бежанците и Държавната германска агенция, германската агенция ГИЗ. Ще бъдат подписани договорите някъде до края на май, т.е. сравнително бързо. Искаме да управляваме потоците от мигранти още на самите граници, включително чрез подготовка на граничните служители, така че те да могат да се борят с трафикът на хора, но да го правят по правилата. Тоест, като третират мигрантите и бежанците хуманно, в съответствие с членовете, съответните текстове на Женевската конвенция. Искам да спомена специално два въпроса. Подготовката на бреговата охрана, либийската брегова охрана – това е въпрос, е, работа, която започна миналият октомври. Вече е, първият випуск, да се каже, вече е от такива служители на бреговата охрана са подготвени. Става дума за два вида брегова охрана. Едни към Министерството на вътрешните работи, други към Министерството на отбраната но във всички случаи представители на тези служби ще бъдат в Брюксел утре и ще има възможност да разговаряме как да организираме срещата с международните, помощта на международните организации, да кажем какво можем да помогнем, как да го направим възможно най-прозрачно и тази помощ да бъде предоставена по най-уместния начин. Достъпът остава най-големия проблем, включително и за нас. Нашата делегация работи от Тунис. Нямаме така дневен достъп до Либия. Либийските власти не ни осигуряват подобен достъп. Не можем да, да управляваме тези проекти както трябва, защото не сме на място разчитаме на оценките по, за, по състоянието на сигурността, което се прави от служителите на ООН. Тоест, ние не можем да взимаме решения и поради положението със сигурността. И обаче в тясно сътрудничество с нашите колеги от ООН, с специалният представител на генералния секретар, господин Коблер, който също обаче е в Тунис. И в заключение ще кажа следното. гледаме на Ливия само като източник на миграция. Съществуват и политически цели, по които обаче цели за постигането, които не може да направим устойчив напредък, преди да бъде решен проблема с миграцията, миграционния натиск, така че това е наш приоритет, ще бъде и такъв през едните седмици и месеци. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Пакирори а, от а, службата за външна дейност на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, положението в Либия а, не се подобрява. Съществува криза, криза и в политическа криза в Либия, от една страна са силите на генерал Хафта, от друга страна силите, които му се противостоят. Както бе споменато, главна цел на нашата работа в Либия е да помогнем на страната да създаде демократична, демократична, стабилна, просперираща държава. Това няма да стане от днес за утре. Е трудна задача. Работата по Олимпийската конституция продължава. Има някакъв напредък, ограничен, но все пак напредък. Още много работа остава. Също така искаме да подпомогнем създаването на силни, прозрачни институции, гражданско общество и силен частен сектор, нещо, което отдавна не съществува в Либия. Имаме, работим по четири главни насоки по помагане на, за стабилизирането на Либия. По-активно участие в либийският, в политическия процес и подпомагане на сключването политически споразумения, заедно с подкрепата а, а, си за признатото правителство, също така се опитваме да привлечем всички заинтересовани страни, така че те да могат да работят заедно. Работим в тясно сътрудничество с ООН, а също така подкрепяме инициативите на съседните страни, които се стремят да окажат същата помощ. В начало края на март-април се събрахме заедно с представители на Африканския съюз и представители на Либийското правителство за създаване на по ами, време по силата на едни странни разговори да се опитваме да решим някои от въпросите заедно. Както Матей казваше, целта ни е не само миграцията, възприемаме един по-широк подход. Трябва да се подчертая, че Европейския съюз е отделил над 120 милиона за двустранна помощ за подкрепа на стабилизирането, подпомагане на гражданското общество, за решаване на проблемите на миграцията, подпомагане на политическите процеси, а също така и а, помощ на всички засегнати и пострадали от конфликтите в тази страна. Както казах вече, подкрепяме политическото решение на кризата, но също така сме изправени пред мигра... Е, предизвикателствата е, на миграцията и е, трафика на хора. Искаме да спасим живота на хората, а също така и да подпомогнем на решаването на проблема. Затова Европейския съюз е разработил цялостен подход за управление на мигрантските потоци към и от Рибия. А, за тази цел трябва да се работи в Либия с либийските власти, както вече бе обяснено. Е, това е така нашата главна а, цел да подпомогнем а, хората, включително и онези в центровете за задържане. А, и също така да работим с съседите на юг от Либия. Защото все повече хора прииждат от там в Либия. И затова все по-активно сътрудничим с тези съседи на Либия. А също така се опитваме да подпомогнем сътрудничеството между Либия и нейните южни съседи. Наред с това, осигуряваме подготовка и условия за укрепване капацитета на бреговата охрана, както беше казано, чрез операция София а и другия, също така и е за а, осигуряване на правилното отношение на, към мигрантите в а, рамките на изискванията за а, спазване на човешките права, така че либийските води да станат и по-сигурни. И не трябва да забравяме, че либийските власти все още не контролират цялата либийска територия. Ние работим с а, тях. А, също така а, с а, гражданската а, мисия, която подпомага раз, полицията и а, съдебните власти. Напомням, напомняме им непрекъснато колко важно е да се подобрят условията, при които са задържани мигрантите в Либия. Но всичко това става в, в контекста на големи трудности, липса на сигурност, липса на контрол от страна на властите на цялата страна и а, заплаха за живота и сигурността на международните служители, които работят там. С това ще приключа. Благодаря. Председателката. Благодаря. Не е много оптимистична картина. Благодаря. Сега бих искала да дам думата първо на координаторите в нашата комисия от ЕНП, госпожа Роберта Мецола. Благодаря първо, благодаря на всички докладчици за откритостта и готовността да предлогат решения, които да обсъдим. Не са чести такива случаи на докладчици. Положението в, в Средиземноморието и в Либия има огромно отражение върху Европейския съюз. Аз самата съм от Малта и, за мен това означава, че темата е изключително болезнена и трябва сериозно налага да се помисли, защото не бива да допуснем линия да се превърне в център на ислямска държава или други изходни сателитни организации органи, терористични организации, които да сложат ръка на страната от Европейския съюз се иска проактивно поведение и аз поздравявам комисията и СВД за свършеното до сега. Трябва наистина този въпрос да заема важно място в ваш, нашата програма. Ние трябва да играем важна роля, особено посредничени раз, разговори между различни представители в Либия. Мои сънародници често посещават Либия, но трябва да отидем на място защото няма други разумни решения от решенията, които могат да се намерят е, в Либия. Е, това няма да стане от днес за утре. Либия няма да стане наш партньор веднага, но не, не бива да създаваме впечатление, че скоро ще се стигне до договор. Трябва да бъдем честни относно срока на евентуално споразумение. Е, нашите министри трябва да говорят за Либия и въпреки то, че парите са важни, те не са панацея за всички проблеми. Аз предпочитам да мисля, че решенията и на съвета, е, на различните формирования на съвета, комисията и Европейския съюз ще бъдат важни и много ми се ще да има европейски сили в Средиземноморието, които да подпомагат хората там и това означава повече правомощия за Фронтекс. Така че ние трябва да под... застанем на страната на либийския народ и всички наши страни, нашата страна е председател в момента на съвет на Европейския съюз, неизменно се занимават с въпроса. Това, което става в Средиземноморието е пряка или непряка последица от събитията в Субсахарска Кюрдската област и Ливия. И това, което ние трябва да направим е, е да помогнем на страните от региона да се изправят на крака. Не само в Либия, нека зимата на тяхното недоволство се превърне, достигне до един момент, до едно лято, което ще ни позволи да решим проблемите. Председателката, благодаря. Е, Биргит Зипел има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес предпочитам да се изкажа на немски и трябва да кажа, че съм... Нямам думи всъщност. Потресена съм предвид е, това, което обсъждаме тук и начина по който го обсъждаме. Искаме да спасим човешки живот и да няма смърт средиземно море. Затова никой не трябва да се качва на корабите на Либли, либийската граница. Но ако изоставим хората в лагери без минимум хигиена, лагери, където се осъществява трафик на хора, хората са принуждавани да работят, жените да проституират, ситуират, където хората биват бити и измъчвани. Нема е възможно това. Да говори се тук, че не бива да допуснем е, Либия да се провали. Извинявайте, но Либия е провалена държава. Там няма действащо правителство, няма дори такова в минимална част от страната. И като слушам тук, че има две, е, два кораба на брегова охрана, които докладват на Министерството, искам да ви кажа, че няма обществен орган, било гранична или морска охрана или нещо друго, е, каквото, което да не е в ръцете на е, криминални, на престъпните групировки. И ние горките и стормозени европейци, казваме, и да си стоят беженците там, не може иначе. Мисля, че това, дискусията, която водим тук, е просто недостойна, защото през седмицата говорим за ценностите на Европейския съюз. Само съкъм да не дойде някой беженец тук и тогава. Говорим за брегова охрана и някак си, ако обичат хората и беженците да останат в Либия, при условия, които не за първи път се описват с най дъстрични краски. Но е, при цялата ни благодарност към службата за външна дейност, нека си кажем, ние сме фатално закъснели. А, разпадащата се държава Либия привлича нашето внимание едва след като се задръсти с бежанци, които утре може би ще тръгнат към Европа. Преди това положението в Либия изобщо, ама изобщо не ни интересуваше. Или от време на време. И мисля, че сме застигнали един момент, когато трябва да бъдем откровени, да си кажем честно какво не сме направили в миналото, за да можем да извлечем полуки за бъдещето, защото Либия не е единственото огнище на кризата с което трябва да се справим. Не, помогнем ли, не помогнем ли е, на Либия, говори се тук за 90 милиона е, в подпомагане на общини и други, но се питам каква гаранция имаме, че парите, които изпращаме, независимо къде, наистина ще стигнат до общините Какви гаранции имаме, че тези 90 милиона които искаме да предоставим на общините, за да започнат поставят ново начало, дали те няма да отидат в ръцете на престъпници, които да продължават да търгуват с беженци. И не трябва ли да потърсим друга альтернатива, така че да видим как можем да помогнем на Либия, на либийския народ да изградат те самите в своето бъдеще. Аз във всеки случай съм потресена, е, че създаваме впечатление сякаш можем в ско време да постигнем сделка с Либия, както с Турция. При всичката ми критика към Турция Турция има работещо правителство, колкото и да го критикуваме напоследък. В Либия не е така. И е наистина срамно, че ние, един от най-богатите континенти на Земята, с 500 милиона население, един благоденстващ континент, така с лека ръка е, говорим, даваме пари, но нищо повече не можем да предложим. Наистина нямам думи, че обсъждаме въпроса как през следващите 2-3 години бежанците трябва да останат в Либия. Че се самоубеждаваме, че ще дадем някакви пари, да, 90 милиона не са просто някакви пари, но това е капка в морето е, и едновременно с това просто скръстваме ръце, забравяме за бежанците, защото не са при нас и смятаме, че сме си платили, така да се каже. Това за мен е непоносимо. Благодаря. Председателката благодаря. Сега ще дам думата на представителя на АЛДЕ, госпожа Софин Тфелт или няма координатор от АЛДЕ, Натали Гризбек? Много се радвам, че мога да говоря от името на АЛДЕ, може би някой друг от нашата политическа група, но аз ще говоря в лично качество. Може би правителствените ръководители, които смятат, че е добра идея да се правят сделки с страни като Либия, да идат да постоят там, пък тогава ще ги питаме дали е добра идея постигнахме сделка с Либия. Мисля през 11-та година Берлускони даде 5 милиарда евро на Либия. По същите, за същите цели, които обсъждаме сега. Нещо да сме научили от това. Това е рез, резултата. Има е, аз бих казала, че всички тези образи и картини могат да бъдат назначени хуманитарните последствия от европейската политика, защото това, за това говорим. Това са резултатите от наш, нашата, нашия политически избор. И не само това. Смятам, че това, което видяхме и чухме е просто непоносимо – за условията, при които живеят беженците. Този уикенд папата, аз обикновено не го цитирам, но е, назова гръцките лагери, концентрационни лагери, което разбира се предизвиква много остра, предизвика много остра реакция, но беше ясно какво е, има предвид той. Условията, при които хората живеят не само в Либия, но и на нашия континент са непоносими, ужасни. Е, вчера четох за жени момичета, чети 4 годишни момиченца, които са периодично изнасилвани. Представете си, че това е вашето, вашата дъщеря и това става от наше име, госпо колеги. И, нека да не забравяме, че трябва да постигнем консенсус за решение. Мисля, всички сме отвратени, но просто не мога да проумея как правителствени ръководители и членове на съвета говорят подобни неща, като за решение. Те трябва да се засрамят, особено правителствените ръководители. Не искам никого да засегна, извинявайте, но правителствени ръководители, които да ми говорят за е, християнски ценности в Европейския съюз, трябва да се вгледа това. Това става от тях, това се прави от тяхно име. Крепостта Европа, това е резултат от европейската политика и от направения политически избор. Много можем да говорим, да, ще убит, обучим бреговата охрана, ще им обясним Женевската конвенция. Вярвате ли си? Подозират ли тези хора, че има такова нещо като Женевска конвенция? Те го знаят. Обаче какво от това? Те просто предпочитат да го забравят. И накрая, колеги, е едно нещо не бива да приемаме в парламента. Изведнъж политиката за миграцията и е обежището да излезе и да стане част от външната политика, защото тогава ще е, излезе от ръцете ни. Радвам се да кажа, добре дошъл на господин Понтироли. Не става дума за вас е, да все пак. Но някак си бавно и полека тази политика се изнася в област, където парламента няма думата, нито националните парламенти. И мисля, че ние категорично трябва да възразим в този парламент. Миграцията и обежището са част от европейската политика и ние трябва да направим всичко по силите си, за да облегчим страданията на тези хора. И в край, накрая всички знаем, че решението се крие в една общо европейска политика за миграцията и обежището. Ще, за, ще се върна към първоначалното си предложение неправителствените ръководители, които предлагат такива решения, да идат да постоят малко в тези лагери и тогава ще ги питаме отново. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващия оратор е госпожа Юдит Саргентини. Благодаря госпожо председател. Представителите на Лекари без граница отправиха запитвания към Службата за външна дейност и Европейския съюз е, е, изказах мнение, което очаква своя отговор дали наливайки пари в тази система всъщност е, финансира повече е, безобразия. До сега не чух е, отговор от представителите на институциите, а отговор трябва да има, защото това е огромната разлика в нашите мнения. Освен борбата с каналджийството и каналджиите, а, ние трябва, не, не, не бива да объркваме въпроса с, с трафика на хора. Странен разговор водим тук. По, това са две съвършенно различни неща, две различни реалности. Аз се опитвам да разбера и, прощавайте, не мисля, а, че единствено, разбирайки това, можем да постигнем успешна политика. Говорим за обучение на бреговата охрана в Ливия и дали това се прави. Да, ние ги обучаваме за основни права, само че тези центрове не, не са под е, юрисдикцията на бреговата охрана, дори от части не и на държавата, а вие говорите за либийските власти в множествено число. Точно за това, това е смешното и странното. Ние не знаем кой управлява страната, не знаем къде се вземат решения за центровете за задържане, защото има такива, които дори не са под ръководство на някои от държавните органи, както ги наричате, а, се ръководят от неясно кого. Не знаем ли това, не знаем за какво говорим. И слушах и Софи, и Биргит, няма защо да повтарям техните думи, но трябва да, да постигнем общо разбиране за това, какво е резултатно и какво не и да оставяме либийците да спасяват в кавички хора от морето, да ги връщат на брега, това не е спасяване. Това е връщане на хората към едно ужасно съществуване, от което те искат да избягат. И е, наистина няма значение. Това бе първото, което чух е, от представителя, е, от господин Поповски. Няма никакво значение дали са мигранти или бежанци. Тук говорим за човешки права и трябва да решим дали всъщност им помагаме или наливаме вода в мелницата за нарушаване на е, човешките права. И накрая госпожа Ферара. Моля ви, колеги, е, спазвайте регламента за изказване, защото в 4 е, часа ни предстои да преминем към следващата точка от дневния ред Европол. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че ако взаимодействаме с Либия, ако търсим такива решения, Искайки да повторим модела с Курция, това е не само не е ефективно и економически, но всички аспекти, които са свързани с европейските ценности и основни права и процедури и така нататък, както и проследяването на това как се използват тези средства – ето, лекари без граница потвърждават, е, че е, наливането на пари не решава нещата. Нещата са много по-сложни, много по-объркани и не са европейските средства, които ще решат проблема. Видяхме, е, как лодките с беженците стигат до, е, стигаха до Гърция преди изделката с Турция. Тогава имаше много повече удавени. Сега ако искаме като Европейски съюз да направим нещо, се нуждаем от ефективна политика. Го стана дума за общата европейска система на убежище и аз очаквам отговор от представителите на комисията и службата за външна дейност, защото около това се върти дискусията от последните дни и спасителните акции. Всичко започна, когато изслушахме господин Катайнен е, относно Шенген и Европейския парламент. Е, ставаше дума за ръководството на Фронтекс и ролята на Фронтекс. Трябва да кажа, че ако искаме да направим разлика между нещата и да разграничим НПО, които работят наистина прозрачно и коректно и други организации, за които не се знае кой как ги финансира, Както каза и а, прокурорът на областта Катания, когато го изслушвахме, позовавайки се на контакти с информирани либерци е, хората, които уж са гранична охрана или ем, брегова охрана, всъщност изобщо не са екипите на Фронтекс, те са от Западна Либия. Е, ем, Искам да, да чуя каква е връзката между тези екипи. Започнахме различни операции. Пров... Имаме споразумение с държава, която не заслужава доверие, не е стабилна. Колко видове контрол има? Какви отношения съществуват между определени НПО и тези уж работещи като брегова охрана екипи, за които никой не знае откъде идват председателката. Имаме още 4 записвания за изказване и ще ви моля отново ограничете се до минута или две. Госпожа Кинга. Благодаря. Е, сърцето ме боли, като гледам тези снимки, които ни показахте. И и е, като става дума за хора, арестувани на улицата просто заради цвета на кожата си, и това е една от вчера, е, те лесно биват отвличани в тези центрове. Е, това става от е, както Кадафи не управлява държавата и продължава до днес. Да не забравяме и друго нещо – търговията с човешки органи. Тя също се върти в Либия и не не чуваме нищо за това. А, а винаги се говори за това, че е, се, е, се прави опит да се овладее социалното положение, но за какви, какво положение говорим в една всъщност несъществуваща държава. Какви са шансовете за оцеляване на тези хора? Те бих, бих искала да чуя от комисията какво се чертае пред тези хора след като не можем да спасим човешки животи, защото това е всъщност най-важното, но добре, спасение им живот продължава в тези центрове. Не е въпросът е да попаднат там, въпросът е те да напуснат Либия. И ще се съглася с казаното от колежката специално за бреговата охрана. Нека чуем нещо повече за това. Не съм напълно съгласен с някой отказаното от колегите, но ще бъда кратък. Мисля, че в Либия положението е съвършенно различно от Турция, от това в Турция. Не можем да пренасяме тази система върху Либия, но независимо от целта, която преследваме, е, нека припомним, че с Турция имаме положителен резултат, съвсем обективно. Лаура Ферара припомни, че така се затвори Балканския път, Балканския маршрут. Но от тогава пък потокът се пренасочи мощно към Италия. Заедно с колеги бяхме в Сицилия и Видяхме колко ефективна е италианската система. Е, данните са окура окоръжаващи, специално от префектурата на Сиракуза и Рагуза, става ясно, че там броят на бежанците в Италия е най- е, голям брой. Е, това е само малък процент е, от различните етноси, съдейки по информацията на Европейската комисия. Можем ли да кажем как стоят нещата? Тук се говори за 5% на беженци, но това са всъщност економически мигранти. Да, трябва да спасяваме живота на хората, не бива да допуснем съществуването на такива места в Либия, но едновременно с това мисля, че нашето внимание трябва да се насочи към едно подобрение на положението в африканските държави, за да не бягат хората от там. И мисля, че не става дума за само за война и дискриминация. Има държави, в които положението е изключително трудно, защото ние не можем да приемем всички е, идващи в Европа, включително и економическите беженци. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко много неща бяха казани от колегите от а, социалистите и демократите, Алде и Зелените, с което съм съгласен. Трябва да призная, че преди няколко седмици се запознах с класифицирана информация за Либия и наистина там положението е безнадежно това е от гледна точка на това, че има опити да се направи нещо по отношение на центровете за задържане или пък защитата, опазването на бреговете. И има само едно заключение. Не можем да направим нищо. Говорих с представители на Международната организация за миграция преди няколко седмици и те казват, че според тях няма как да се случи нищо в близко бъдеще, защото Споразумението между Италия и Либия е опове... Е, беше обявено като невалидно и нищожно от либийските съдилища. Имайки предвид казаното до момента, не можем да си позволим споразумение с тази провалена страна. Но ако искаме такова споразумение, експертите казват не може. Защо да следваме този път, който води само до мизерия? Това е първият ми въпрос. На второ място има тенденция да се казва ситуацията в Либия е безнадежна, защо не се прехвърлим към Тунис или към Марокко, т.е. бремето да се прехвърли. Но какво ще се случи с тези страни? Можете ли да дадете повече информация по този въпрос, защото според мен е много опасно, ако започнем да разглеждаме такива опции, а това не са опции по отношение на Тунис най-вече. И в историята ми липсват препратки към Върховния комисариат за беженците към ООН защото единствената логика за хуманитарна политика е да се отреди централна роля за комисарията за бежанците. Защото чрез комисарията може да се разработят програми за разселване за мигрантите и бежанците на място, така че те наистина да могат да се движат поне малко в правилната посока. Благодаря. Благодаря, господин Вандер Хойсел. Въпрос имам към уважаемите гости. Как си си представяте положението след година, две, три? Така ли ще продължи или ще се промени? И мисля, че наистина трябва да направим всичко, да не приемаме това е, в нашата комисия, в парламента трябва да бъдем много по-грамогласни, много по-активни, защото това, за което говорим и това, което чухме, е абсолютно неприемливо. Ние като избраници на европейските народи им сме длъжни да издигнем глас. В противен случай вината ще бъде наша. Е, благодаря ви. И тъй като нямаше много въпроси, ще помоля само господин Андреа Понтироли да отговори на поставените въпроси като представител на службата за външна дейност. Благодаря съвсем накратко. Разбирам, че времето ни притиска. Ще се опитам да засегна някои от въпросите и някои от коментарите, които бяха поставени. Много от вас поставиха въпроса за условията в центровете за задържане дали има равенство между спасените хора и а, работата в центровете. А, само в операция София са спастени хиляди хора с тази операция в Италия. На второ място ситуацията в центровете не е нещо ново. Няма връзка с а, спасяването на хора. Мисля, че либийските служби спасиха миналата година хиляди но а, между 700 хиляди и 1 милион души са в Либия. И в, зад тези центрове има цяла економика за това какво се случва в центровете, но също така и по отношение на каналджийството. Така че трябва да имаме един много задълбочен хоризонтален подход по отношение на Чад, Нигер, Южна Либия, спирането на каналджийството и миграцията и а, факта, че се опитваме да подсилим граничния контрол, се опитваме да направ... намерим и економически альтернативи за местните общности, защото много от тези общности се прехранват, оцеляват благодарение на економическите ползи от това каналджийство. Така че а, не, тук идеята ни не е просто да засилим контрола и присъствието, за да разрешим проблема. Ето защо има много усилия, които се полагат в Южна Либия и в страни на юг от Либия, за да можем да се справим с всички тези аспекти по отношение на контрола, на сигурността и стопанската дейност. Така че да се намери альтернатива, особено за унези, които работят и се изхранват изкарват прехраната от а, тази стопанска дейност. По отношение на центровете, нашата дейност, както посочи и господин Поповски, е да подобрим условията сега, но разбира се, дългосрочната цел е да има альтернативен сценарий. Много голяма част от центровете не са под контрола на правителството, а на милициите. Ето защо това е сериозен проблем за нас. Ето защо засилваме присъствието си в Либия. Преди няколко седмици имаше делегация в Либия и беше направено посещение на един от центровете, за да се поговори с хората там няколко часа бяха проведени разговори с тези лица. Няма как да се реши този проблем от днес за утре, но се опитваме наистина да направим всичко това. И така дългосрочното решение е да се намери альтернативен вариант или да бъдат върнати или пък да се намерят дългосрочни альтернативи на центровете в Либия по отношение на ситуацията след 2-3 години нямаме кристална топка, но има много тревожни аспекти. По отношение на економическата ситуация, ситуацията се влушава толкова бързо, че наистина може да има финансов срив. Либия зависи от износа, има намаляване по отношение на износа и на цените на петрола, така че няма сериозни опити да се намерят економически альтернативи. Политическата ситуация е такава каквато е, в задънена улица. Така че насърчаваме диалог между всички заинтересовани страни, които искат да се постигне споразумение – но ние правим това, държавите членки с страните съседки на Либия, Алжир, Тунис, Чад, страните от Африканския съюз и влушаването на ситуацията за сигурността. И това влияе директно на нашата работа. Не става въпрос само за борбата между различните групи, но и високото ниво на престъпност. Ето защо е необходимо толкова дълго време, но нашата цел е да се върнем там и да присъстваме дори и он не няма представителство там. Така че се опитваме да се върнем заедно, но това няма как да се случи утре, опасявам Надявам се. Благодаря ви. Аз имам въпрос, който мисля, че не получи въпрос, не получи отговор. Така че, моля, не пропускайте този въпрос. Трябва ли да повторя въпроса? Кой иска да отговори? А, бих искала да отговори някой или от комисията, или от външната служба. Дамите от а, Лекари без граница казаха, използвайки средства за ситуацията в Либия а, и означава инвестиции в един бизнес модел, който влушава а, условията на живот за мигрантите и бежанците. Това е а, един сериозен проблем, така че този въпрос трябва да получи свой отговор. Господин Поповски от комисията, заповядайте. Благодаря. За съжаление, вече времето напредва, но финансирането не отива в Централната банка или в държавата. Избрали сме международни партньори, комисарията за беженците на ООН не можем да постигнем нищо без тях. Има международни организации, които могат да постигнат нещо на място е, само когато са се върнат на място, но работим само с партньори, на които можем да имаме доверие. Не можем да предложим финансиране или директна подкрепа на правителството, ако нямаме тази сигурност и не се стремим да финансираме сделка с либийското правителство. И между другото работим само с организации, които наистина заслужават нашето доверие когато а, работим с либийските власти, това защото искаме да работим с местните общности. И това е структура, която сработва, има необходимите услуги, защото един альтернативен сценарий няма да постигне нищо. Председателката, благодаря ви. Благодаря на всички наши гости. Наистина този дебат беше изключително интересен. Много интересни данни бяха оповестени. Както вече казах в началото, ще продължим дискусията за Средиземноморския маршрут на 3 май с 11-я доклад за презаселването на комисията и през юни с доклада на делегацията на Либе която проведе посещение миналата седмица. Нашия план е да го комбинираме с обмен на мнения с италианския министр на вътрешните работи. Ще бъде интересна дискусия. Благодаря. И така, уважаеми колеги, Преминаваме към пета точка. На 9 март 2017 година Европол публикува своя доклад за 2017 година по отношение на оценката на заплахите от сериозни и организирани, тежки организирани престъпления, озаглавена престъпления в е-, ерата на технологиите. Всичко това маркира началото на политическия цикъл на Европейския съюз за 2018-2021 година. Заложени са стратегически цели, които трябва да преминат в оперативни действия срещу тежката и организирана престъпност. Съвет ПВР на следващото си заседание ще вземе решение за новите европейски приоритети за борба с престъпността за следващата година. Презентацията на доклада на Европол днес от страна на директора на Европол, господин Уейн Райт, пред членовете на нашата комисия е много важно събитие, което ще ни даде възможност да обменим мнения във връзка с този политически цикъл на Европейския съюз. И така, господин Уейнрайт, имате думата за 10 минути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че тук не е заредена правилната презентация на екраните за сокта. Като начало благодаря на комисията Либе за отправената покана, за да предоставим информация за оценката на заплахите от тежките и организирани престъпления. Това е доклад, който изготвяме на всеки 4 години. Той е краягален камък в политическия цикъл на Европейския съюз за борбата с тежката и, сери... и организирана престъпност в Европейския съюз. Така се опитваме да се справим с основните предизвикателства в борбата с тежките и а, организирани престъпления в Европейския съюз покриваме период от 2018 до 2021 година в а, този доклад. А, и така, Днес ще представим резултатите от а, данните и анализите, които сме натрупали а, нещо, което за първи път се случва в Европейския съюз. Над 350 въпросника от националните агенции бяха предоставени на Европол, а също така и информация от различни агенции, партньори, Евроюст, Европол, Интерпол и други. Така че това е най-задълбоченото изследване, което сме правили в тази област. Последната оценка беше направена през 2013 година и сега имаме два пъти повече данни от тогава. Основният, е, основен елемент от политическата дискусия, която се провежда в е, съвета, за да определим основните приоритети през следващите 4 години в борбата с е, тежката и организирана престъпност. Всичко зависи, разбира се, от ангажираността и участието на всички заинтересовани страни, най-вече правоприлагащите органи в всички 28 държави членки, които трябва да се ангажират с прилагането на тези стратегически цели като оперативни действия, които ще имат основно въздействие върху намаляването на въздействието на а, организираната престъпност. Все още ли нямаме слабо слайдовете на екраните заредени. Продължавам нататък. И така по отношение на престъпните групи в Европейския съюз, миналия път докладвахме за над 3600 групи, които са активни в Европейския съюз, а сега сме идентифицирали 5000. Това посочва колко добре функционира нашето раз, разузнаване, но също така посочва, че по един по-динамичен, взаимосвързан начин се появяват и по-малки организирани групи. Групите стават все по-разнообразни, по-гъвкави и се адаптират много по-лесно към различни сектори в областта на престъпността. В тези групи има поне 180 различни националности като членове на тези групи. Това подчертава глобалното естество на престъпната сцена, която а, съществува в Европа. Повечето групи са с представители от повече от една националност. Ето вече е заредена и презентацията. Виждате какви са основните елементи, които са очертани в доклада на Европол. На следващия слайд виждате основните направления. Киберпрестъпността е, е едно от най-съществените направления. Там през последните години се наблюдава сериозно увеличение, не само защото има все повече услуги, които се осъществяват онлайн. В рамките на СОКТА има три различни видове киберпрестъпления. На първо място а, използването на технологии, престъпления с използването на технологии. Тук има основни модели, които наричаме престъпленията като услуга. И а, тук има средства, инструменти, които да достигнат по-широки, големи пазари за престъпна дейност. О, улеснява се достъпа за извършването на киберпрестъпления, използвайки иновации а, и разработки израстване, използвайки различни технологии за извършването на подобни престъпни начинания. Това е, разбира се, и основата за използване на криптоуер за използването на софтуер за а, криптиране. На следващо място а, е сексуалната експлоатация на деца, използването на различни форуми в така наречената Darknet, тъмна черна мрежа и дава възможност за увеличаване на случаите. И доколкото разбирам, днес по-късно и утре ще получите по-подробна информация от колегите по тази тема. И третата, третото направление е използването на а, данните от банкови карти и тук отново престъпленията се увеличават. И така, ако разгледаме онлайн на тенденциите в а, незаконните стоки и услуги, голяма част от тях са насочени към конкретни пазари или а, използването на законни онлайн платформи. А, освен това, онлайн а, пазарите и форумите се използват все по-често, особено в тъмната мрежа за, използва, за търговията с фалшифицирани стоки, незаконни оръжия и наркотични вещества. Освен това, тук не се поставя под въпрос функционирането на тези форуми и а, голяма част от търговците отговарят за над 50% от всички транзакции, които се осъществяват. Тоест, това е основен процент от сцената на престъпления. И така основният акцент е върху един традиционен сектор. Повече от една трета от престъпните групи участват в търговията с наркотици. 75% участват в трафика на над един вид наркотични вещества тъмната мрежа е основен основна платформа за рекламирането на наркотични вещества. Освен това има и увеличаване на предлагането на канабис, въпреки че голяма част от канабиса, който се предлага, идва от различни краища на света. И тук виждаме и ролята на Либия като център за дистрибуция на канабис в Северна Африка. Освен това се наблюдава и увеличение на мрежите за трафик на кокаин. Там, където се наблюдават най-много промени е във връзка с синтетичните дроги и наркотици и новите психоактивни вещества. Използват се иновативни техники и нови вещества. Над 400 до сега неизвестни вещества през последните 5 години вече са установени а, възможността, капацитета за производство на син, синтетичните лаборатории се увеличава. Ето защо можем да кажем, че Европейския съюз се превръща в център за производство и за разпространение на незаконни наркотични вещества го. Тук виждате информация за организираните престъпления с а, имущества, с имоти, а, кражба, организирани а, кражби, мрежи. Мрежите са много мобилни, професионални в Европейския съюз по отношение на нападенията. Те могат да бъдат класифицирани като дребни престъпления в някои системи, но факта, че те стават много мащабни по своя характер, можем да ги класифицираме като организирани престъпни мрежи и се наблюдават във всички държави членки. Нещо много тревожно увеличаването на кражбите в дома домове, частни домове, но също така и в предприятия, в офиси. Освен това се използват много онлайн услуги за извършването на тези престъпления, проверка на това къде се намират собствениците, използването и на информация от съседите, използване на нови технологии и нови, новите и съвремени технологии в тази област. Тук ми се иска да отбележа, че в рамките на СОКТА тази година сме се спрели на два вида екологични престъпления незаконния трафик на отпадъци и трафика на застрашени животински и растителни видове, което наблюдаваме непрекъснато. Каналджийството на мигранти, както вече сме казвали, това е много бързо разрастващ се сектор в областта на престъпността в Европейския съюз. Много трудно е да се направят конкретни преценки, но между 3 и 5 милиарда евро се отреждат за този сектор. Функционира един конкретен модел на работа, използването на фалшифицирани документи, средства за пране на пари се използват, като по този начин се насърчава развитието на този сектор и експлуатират се бежанци и мигранти, които се насочват към Европейския съюз. Силно разтревожени сме от организираната група, която пред, предоставя жилище или документи за беженците. Освен това, друго направление е трафика на хора, където има промяна. Потокът се заменя от източна към западна Европа, чрез потоци насочени към различни краища на Европа. Трудовата експлоатация също се разраства неимоверно кризата с мигрантите сама по себе си има сериозни последици, но паралелно с това трябва да разгледаме и последиците от трафика на хора, най-вече на малолетни лица, непридружените малолетни лица, които а, вече са на територията на Европа през последните две години. Важно е да споменем, че а, в областта на трафика на хора и каналджийството на мигранти, каналджиите разчитат на технологии като социалните медии, а, приложения, съобщения за незабавни, незабавно изпращане на съобщения и други технологии, които играят централна роля във всички тези направления на престъпленията. Следващия слайд. Прането на пари е пряко свързано с всички престъпни дейности и допринася за разрастването на престъпните пазари. По този начин организираните престъпни групи използват постъпленията и печалбите в различни направления а, има големи вариации по отношение на експертните познания и умения на престъпниците. Използват се последните технологични разработки и развития, а, също така и разпространението на ефективни средства за анонимизиране на личните данни се използва в а, полза на а, трансфера на по, постъпления от престъпна дейност прането на пари не винаги е регламентирано на, на същото ниво в различни части от Европа. Така че това са основни предизвикателства пред правоприлагащите органи. Парите в брой са в сърцевината на бизнеса с паре на пари. Нашето общество а, вече преминава повече към виртуалното виртуалните транзакции, а не толкова транзакции с пари в брой, но все пак има все още голям брой сделки с, и транзакции с пари в брой. Много често се използват компании паравани, фиктивни дружества, посредници, а също така и банкови средства, като криптовалути, например, и предплатени карти. Освен това, разрастването на широко мащабни синдикати или групировки за паре, пране на пари осигуряват допълнителни услуги за организираните престъпни групи. Понякога те са в полза за подкрепя, подкрепата на финансиране на терористични групи. На последния слайд в моята презентация, това, което описваме в настоящия доклад, е свързано с основни заплахи и предизвикателство пред Европейския съюз. Всички тези престъпления представляват сериозна заплаха. Ролята на Европол в тази оценка е да очертае най-застрашаващите форми на престъпления на базата на ясни и прозрачни критерии, които са заложени на базата на процесите на работа с държавите членки. Например, консултативната група по СОКТА, одобрена от КОЗИ. На базата на тези договорени методи сме очертали 8 приоритета за борба с основните престъпления. Пет от тях, според нас, попадат в най-опасните престъпни направления. Киберпрестъпленията, трафика на наркотици, каналджийството на мигранти, организираната престъпност с имоти и трафика на хора. Освен това има и три хоризонтални заплахи, които са свързани с всички видове тежка и организирана престъпност. Това посочва и взаимната връзка между всички тези направления тези три направления и са свързани с финансирането на престъпна дейност, прането на пари, документалната измама и онлайн търговията с незаконни стоки и услуги. Това е двигателят на всички тези направления и подпомага развитието на пазара на организирана престъпност в Европейския съюз. На последния слайд виждате кои са ключовите заплахи във всяка една от тези област. Това е просто за за иллюстрация, но сме очертали някои, в някои области някои подкатегории заплахи, които са изключително важни. Например, в областта на организираните престъпления с имоти има влизане в злом и кражби. Освен това има и все повече случаи на документ Документ на измама и фалшифициране на документи, което подпомага и други направления в областта на престъпленията. Благодаря за вниманието ви. Целта на този доклад е да информираме правоприлагащите органи в Европейския съюз за това, кои са основните форми на организирана престъпност в, по отношение на нашата вътрешна сигурност. Така че да могат да бъдат взети тактически и стратегически решения за това как можем да насочим насочим нашите усилия за използването на нашите ресурси за максимален ефект, за намаляване на ефекта от организираната и тежка престъпност в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега бих искала да помоля координаторите и се обръщам към всички вас. Моля, бъдете кратки в рамките на две минути на изказване. Робета. Благодаря, Барбара. Благодаря, господин Уайнрайт. Благодаря за това, че очертахте какво Европол смята да прави и какво е главното в новия доклад по СОКТА. НЕП цени високо чудесната работа на Европол за опазване на нашата сигурност. От тук нататък страните членки трябва да приемат свои планове за оперативната дейност, съответно приоритетите в доклада на Европол за борба с тежката и организирана престъпност и да очертаят своите приоритети до 2021 година в съответствие с това, което е установено в докладът СОКТА. Наред с това бих искала по-голямо ударение да се постави на борбата с корупцията в страните членки. Трябва да кажа, че хиляди е, хиляди бях излезли на улиците на моята страна поради твърдения на медиите, че нашият министър-председател контролира тайно фирма в Панама, която се осъществява плащания в управляващите в Азербайджан. Трябва да кажа, че положението на нещата е безпредседентно и нашата полиция действа само по заповедите на министър-председателя. И а, има а, значително време изтича от, от, от, от оповестяването на обвиненията до дейността, това, което полицията започва да действа. Значи, полицията получава инструкции да действа часове по-късно. Искам да попитам колко сериозно се отнася Европол към корупцията в страните членки. Може ли да ни уверите, че това ще остане него приоритет? И второ, какви условия е необходимо да съществуват, за да може Европол да работи, да се бори с транснационалната престъпност без участието на страните членки? Председателката, благодаря. Бригит. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам някои въпроси към господин Райт. Защото като погледнем списъка, виждаме, че видовете престъпления, които той спомена, не са нещо ново. Но установяваме нееднократно, че престъпните организации успяват да се организират, завземат нови области, връщат се в някои от старите си селения и а, съществуват а, много про- проблеми с така наречената нормална престъпност. А, не по-малко, отколкото проблемите с тероризма. Вие споменахте фактът, че събирането и анализирането на а, информация е един от най-важни дейности. Искам да знам как участват страните членки, има ли разлики в тяхното участие, нещо, което би било нормално според мен. Защото тези проблеми не са еднакви за всички страни членки, има много разлики и трябва да се а, запитаме как, кой координира тази работа и как се води борбата за тези видове престъпност. Наред с това е необходимо е, са промени в организацията на полицията, на съдебната система – за да може те да се справят с новите приоритети. Необходимо е също така да се промени начина по който тези органи работят и сътрудничат, е, начина по който те разследват престъпленията. Не може да се продължава е, по-старому. Ще ви дам само един пример. Когато говорим за тъмната мрежа, скритите платформи за анонимен обмен на информация, как да се борим с нея и, и с други подобни явления. Въпросът е дали полицията в страните членки се, има опити полицията чрез а, а, скрити, скрита идентичност да се включат, в, да влезат в тази тъмна мрежа и да се опитат отвътре да разследват нещата. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Най-напред. Вие посочихте, че съществува ясна връзка между трафикът на хора и онези, които осъществяват трафик на е, мигрантите. Аз Свидетели сме на увеличаване на броя на непредружените непълнолетни мигранти, които са обект на трафикантите. И това е и моят въпрос, господин Уейнрайт. В предложението на комисията се казва, че малолетните, които влизат в Европа, ще бъдат идентифицирани чрез биометрични методи. Това ще даде възможност да ги идентифицираме и да ги защитаваме от трафикантите. Защото биометричните данни не могат да се фалшифицират. И вие ли мислите така? Това първи, е, е първият ми въпрос. И второ, искам да попитам следното. Голяма част от трафикантите на хора живеят, живеят в Европа. Ако успеем да ги задържим, и когато успяваме да ги задържим, обикновено се оказва, че те са а, така, последното звено в веригата. А, как работите с другите страни, а, за да сме сигурни, че международното сътрудничество в борбата срещу престъпните групи ще бъде по-ефективно? Ако обичате да отговорите на тези два въпроса. Вторият ми въпрос се отнася и до сътрудничеството с трети страни, не членки на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Гризбек от АЛДЕ. Благодаря, госпожа председател. Най-напред е, искам да благодаря на господин Вайнрайт за много интересната е, оценка, е, много професионална, технически издържана. Също така и за констатацията, че трафикът на хора в рамките на Европейския съюз нарасва. И както и моите колеги, бих искала да знам дали всички страни членки правят, са отговорили на вашите питания, вашето искане за съобщаване на данни. Може ли да се направи сравнение между практиката на различните страни членки и какви са резултатите от тази оперативна практика? има ли някъде, където опитът не е, по, не е напълно положителен? Това първо. И второ, като се имат предвид данните, които споделихте с нас, и особено за обмена на информация чрез тъмната мрежа. Това е много важна област на дейност, като се има предвид трафикът, който протича там. Говорим тук за трафик на търговия с оръжие, педофилия и други престъпни мрежи. Бих искала също така да знам как можем да, бъд, да се борим още по-ефективно с а, този вид престъпност? Трето, о, на първи, от 1 май ще влезе в сила новият регламент на Европол. Той е само след няколко дни. И, и бихте ли казали какво е отношението на този нов регламент към всичко това, което ни казахте до сега? Благодаря. Председателката. Сега пристъпваме към свободен дебат. Благодаря за вашето изказване, господин Ован Райт. Аз искам да се спра на документните измами в рамките на Шенгенската система. Както знаете, през последните 15 години се борим да постигнем не нещо в борбата с е, документната престъпност. А знам, че в голямата си част тук става дума за правомощие на страните членки. Но документната е, измама е, е ключов елемент в организираната престъпност, включително и трафикът на мигранти. Например, в Знаете, че туниската, туниската полиция подозира, че онези, които участваха в, атентата там, са използвали фалшиви лични карти. И че не е един, в един случай на измама е свързана с подобни явления. Става дума за 59 милиона фалшиви документи или бланкови карти, е, документи, които могат да бъдат използвани за измамни е, операции. Е, целта ми е да попитате каква роля играе Шенгенската информационна система в това отношение и сега, когато се промени нейното законно основание, можете ли да направите някакви нови предложения, за да имаме една по-ясна картина за тези проблеми? Благодаря. Господин Ленарс. Благодаря съвсем накратко. Това може би не влиза в, в, в, точно в темата на нашата среща, но четах вчера в германската преса за германската агенция БНД. Твърди се, че тя вероятно е шпионирала Европол и Интерпол и то в течение на много години. Послушвани са телефонни разговори, имейли и така нататък. Искам да попитам, разследвате ли това? Има ли начини да бъде защитен Европол и да бъде защитена деликатната информация, с която той разполага а, от, подобни, от подобно изсичане? Защото ако германската агенция може да ви шпионира, вероятно и а, други с по-тъмни цели биха могли да направят същото. Председателката, благодаря. Сега пак ще дам думата на господин Уайнрайт, който да отговори на зададените въпроси. Благодаря. Ще отговарям на въпросите по реда, в който бяха зададени. Госпожа Мецела, въпроса за корупцията. Ние отдавна знаем, че корупцията а, така, е един от благоприятстващите фактори за организираната престъпност и остава един от приоритетите на, в работата на Европол. Участието в разследването на случаи зависи дали сме поканени да участваме. А, иначе не можем да започваме независими разследвания, така че в момента не бих искал да спомена конкретни случаи, но разчитаме на страните членки, които ни молят да разследваме ограничаваме работата си до тези международни случаи, в които участват два, две или повече страни членки. Разбира се, възможно е, е страни членки да се обръщат към нас с искане за разследване на а, е, нарушения или престъпления в други страни, трети страни. Не страната, която се обърната към нас, но това би било много необичайно. А, е, зависи от страната членка, там където се смята, че е имало престъпна дейност, да се обърне към нас искане за разследване. А, сега, няма една единна картина как престъпността засяга различните части на обществото в Европа. Някои престъпления засягат всички страни членки, някои повече, други по-малко. Други престъпления са в значителна степен заплаха в някои страни, в други по-малко. Ние обръщаме внимание на най-сериозните заплахи. Нашата първи, нашия първ дебат в съвета по, на политическо равнище доведе а, до разговори между групи страни, които бяха загрижени дали не трябва да бъдат включени и други приоритети, примерно а, данъчните престъпления, акцизните престъпления и така нататък, престъпленията срещу околната среда и прочие. Тези въпроси са в правомощията на министрите, които на следващите си през юни тази година ще вземат окончателното решение по тези приоритети. Разбира се, очакваме полицията да модернизира своята работа и своята тактика, особено използване на по-съвременна технология. все повече от работата на полицията се превръща в анализ на цифрова, цифрова информация, нещо, което е абсолютно необходимо. Всички по някакъв начин работят в една компютърна среда, всички работят онлайн, имаме все по-голяма нужда от високо квалифицирани кадри, които да може да анализират а, а, престъпленията в киберсредата. А, престъпност, която е все повече трансгранична. И е, необходимо е, е най-напред да се помисли за това какви са международните изменения на едно или друго престъпление. Сега по отношение на скритите платформи за анонимен обмен, така наречената тъмна мрежа. А, е, не само а, е, в тъмната мрежа, но и в откритият интернет върви доста сериозна престъпна дейност, има експлониране. Съществуват средства за криптиране, за анонимизиране чрез така наречените виртуални мрежи и много трудно е за, често за полицията да идентифицира а, онези, да открие онези, които а, извършват съответните престъпления. Съществуват и законодателни ограничения в отделните страни членки. Те за да може полицията да работи в тъмната мрежа. Но най-трудно е да се установят престъпниците поради многото нива на криптиране. Затова те трудно се идентифицират. Това е област, в която трябва да подобрим. Трябва да подобрим работата си в политическата дейност онлайн. Трябва да поддържаме по-тясна връзка с сектора на информационните технологии. И е, необходимо е да обърнем внимание на публичния дебат, който върви за границите и разследването, свързане с дейността онлайн. Този дебат все още не е дал задоволителни резултати, според мен. Колкото до биометричните данни, и, за, и намаляване на възрастта, при която те се взимат, дали да бъде 6 години или 8 или повече, а, необходимо е а, да използваме тези технология, за да подмогнем на непредължените деца. В момента нямаме необходимите инструменти. Биометричните данни не са единственото решение. Има и редица други мерки, които трябва да се вземат за да може по-добре да разбираме, по-добре да идентифицираме онези, които пристигат, кои са те и да се щетим особено най-уязвимите мигранти и беженци. Колкото до контрабан, контрабандата или до трафика. Съществуват мрежи, най-малко 70 хиляди е, трафиканти участват в тези мрежи. И ние работим с колегите от страните членки, които са постигнали значителни успехи и фанали са не само дребните риби, но и някои по-едри. Трябва да сътрудничим и с страни извън Европейския съюз, особено в Близкия изток и Северна Африка. декларацията от пред няколко месеца беше много важна. Тя възлага на Европол важна отговорност за разузнаване, включително с използването на външната службата, с външна дейност на Европейския съюз и ефективите на страните членки, за да може по-добре да разберем къде съществуват и къде действат тези престъпни мрежи. Сега въпросът, другия въпрос на госпожа Гризбек. Тя попита дали регламентът, който ще влезе в сила наскоро, ще ни помогне. Да, в известен смисъл ще ни помогне. Той ни дава повече възможности да работим с промишлеността, особено с сектора на технологиите, да работим по-тясно, по-тясно сътрудничество с частния бизнес, което ще ни помогне за борбата с киберпрестъпността. Също така, то ще помогне за възможността на да обработваме по-големи масиви от данни за престъпната дейност. Най-важният компонент, най-важната част от този регламент е именно тази част, която ни дава възможност по-интелигентно да използваме кибертехнологиите. Разбира се, много друга важна част на новият регламент е това, че дава право на, за надзор на, на Европейският парламент, по-големи права на, за надзор на Европейския парламент и на страните членки, нещо, което а, съм сигурен, а, че публиката, а, обществеността ще одобри. Питате дали реформирането на Шенгенската информационна система помага нашата работа. А, трябва да кажа, че а, ние много научихме от а, в тази област, защото документните измами са най-бързо нарастващата престъпна дейност през последните 4 години има някои е, страни от работата на е, Европол във връзка с Шенгенската инвестиционна система, които могат да помогнат за борба с документите измами, е, но в момента не мога да ви дам точни данни по този въпрос. Благодаря ви, че го зададохте. И накрая въпросът на господин Данар за твърденията, че германските разузнавателни служби са шпионирали Европол. Нямам данни в подкрепа на това твърдение. И, Трябва да кажа, че нашите данни са защитени с система за защита от много висока степен. Така че продължаваме да сме така да имаме пълно доверие в, в сигурността на нашите системи. Разбира се, не може да изключим възможността за враждебно проникване в, в нашите масиви от данни, нещо, от което е заплашена на всяка организация в момента. А, нямам никакви данни, с които да потвърдя тези твърдения, за които, с които споменахте. Председателката. Благодаря на господин Вайнрайт за неговите конкретни отговори на зададените въпроси, за неговото представяне на темата. И сега минаваме към точка 6 от нашия дневен ред. Сега пристъпваме към обмен на мнения с експерти относно борбата срещу киберпрестъпността. Припомням, че то е организирано като част от подготовката на, за доклад по собствена инициатива, по, от наша инициатива по този въпрос. Имате отделна програма с имената на всички поканени участници и кратката информация за техните организации. Първата част от срещата ни ще бъде около час и е, ще е, изслушаме експертите които са е, поканени да участват е, по решение на е, координаторите. Ще започнем с, с представители на, на групи, на групи на гражданското общество, политически отдел 2 относно правомерното хакване и представител на Европол, Евроюст, Генерална дирекция вътрешни работи и вътрешни и правосъдие. След това ще имаме въпроси за въпроси и отговори. Сега ще дам а, името на доклад на докладчиците по доклад на собствената инициатива, ако остане време. А, и след това, ако остане време, ще има време за изказвания. Сега ще дам думата на експертите с настоятелната морба да се придържат към около 5 минути, е, които имат за изказване. Първо Бертран де Лашапел, изпълнителен директор, интернет и юрисдикция. Имате думата. Благодаря много за възможността да говоря пред вашата комисия. Имам преимуществото да бъда първия говорител, затова нека очертая общите рамки на правните предизвикателства при киберпрестъпността малко по-широко, извън обичайната дефиниция, определение на киберпрестъпността защото определението е свързано с борба с нарушения от редица лица и различен характер, тръгвайки от технически посегателства върху мрежата, така наречените ботнетове, малуер и така нататък. Е, достъп до съдържание и разпространение на съдържание, което на едни места е закон, на други места не. Става дума за тормоз, е, популяризиране на тероризма и какво ли още не, но едновременно с това е свързано и с дейности онлайн като да речем продажба на е, е, подправени стоки, фалшиви медикаменти и така нататък. И така правните канали, които са свързани с е, борбата с подобни нарушения, за които говори господин Уенрайт, но той покри само, обхвана само част от а, видовете престъпност. Аз искам да се спра като начало на три елемента. Това е очевидно, но не е зле да го повторим, че он, интернет и онлайн услугите и киберпрестъпността и свързани с престъпността са на, раз, на разположение онлайн, като информация и така нататък. И те са международни, могат да попаднат под различни юрисдикции. Информацията също е достъпна за различни потребители и юрисдикции, което поражда редица въпроси. Първо, прилагане на националното законодателство, дори определяне на приложимото право, е, защото не е лесно да се приложи и принципа на приложимото право. При трансгранична или международна, народни нарушения. Става въпрос дали по, е, потребители потреблението е, е обвързано с суверенитета и територията на съответната държава, което пък поражда редица въпроси. Отнесем ли нещата на европейско ниво, разбира се, ще трябва да кажем, че много от европейски потребители ползват услуги предлагани страни извън Европейския съюз, така че териториалното очертаване е сериозен проблем. Така че ако говорите от с хора от правоохранителните органи, дори от нарочни фирми, които се занимават с това. Странното и ироничното е, че правните принципа, принципи са по-скоро а, препани камък, пречка, отколкото в помощ за действие. Международните е, правни актове за трансгранични действия не са достатъчно а, е, развити. Ако сте запознати с а, системата за е, правна взаимо и административна помощ, виждам иронични усмивки и подсмихвания, явно сте наясно, че не е толкова лесно да се се прилага. Сега въпросът за териториалното ограничение. Полагат се сериозни усилия в различни части на света да се намерят решения по този въпрос, особено по въпроса за да, достъпа до данните на потребителите, които се ползват от фирмите и вероятно знаете, че това е изключително трудно особено в отношенията е с САЩ, защото има много фирми, които са там, и понякога имаме е, колизия на правото, е, така че при поискване на информация от фирмите за техни потребители за целите на наказателното преследване и сме изправени пред въпроса кое е право да нарушим, кое е законодателство да нарушим. Повечето запитвания на Европейския съюз са именно в разрез с европейското законодателство. Така че Работи се по въпроса и в съвета на Европа, и в Европейската комисия, и в САЩ. И едно от големите предизвикателства е въпроса на съвместимостта и е, вътрешната последователност на политиките. Втория важен въпрос е да осъзнаем ролята на частните лица участващи, защото в повечето случаи има а, лица, които използват за недобри цели различни средства. И фирмите, оператори има, разполагат с данни за тях, но едновременно с това и с много лични данни. Въобще, както казах, понякога неща, които са законни в една държава, не са законни в друга. Важните последовит... Посредници обаче са също много важно. И странното е, че днес е, условията на предоставяне на услуги на различните фирми е, посочват какво могат и не могат да правят, могат и не могат да качват е, тези е, стотици хиляди, ако не и милиони и милиарди хора, които ползват платформите. Това увеличава ролята на фирмите. Те могат да извършват правоохранителна дейност, защото те могат да свалят съдържание, да блокират съдържание и така нататък. И трябва да сме наясно, че основните компоненти на юрисдикцията т.е. определяне на нормите, тяхния обхват и приложението им, всъщност е в ръцето на частни фирми, а в повечето случаи те дори не са на европейска територия. Исках да поставя този въпрос, защото в дискусията за нарушенията и борбата с киберпрестъпността не е въпрос на диалог между отделни държави, защото но фирмите играят много важна роля. Нека не забравяме това. И е, що се отнася до общите предизвикателства, е, ние трябва да осъзнаем целите, които преследваме. И като едновременно с борбата с престъпността трябва да сме изправени пред друго предизвикателство. Защита на човешките права, върховенство на закона и така нататък. Така че имаме от една страна международен интернет и от друга страна национално законодателство. И в общи линии има една понятна тенденция да се прилага това, което е на лице, да речем национално законодателство или международни споразумения. Проблема е, че опитвайки се да преодолеем това безсилие на държавата, пред нарушителите. Има опасност да прекалим. Е, накратко примери. Първо, задължителното локализиране на данните се предлага като решение. За жалост, това е нещо, което е технически трудно изпълнимо Второ, е, е много ще бъде в ущърп на развиващите се страни и малките фирми. Ако искате, мога после да разкажа повече. Тенденцията е да се разшири компетентността на националното законодателство или европейското законодателство отвъд територията и да разчупи малко териториалността, териториалния принцип. Но отново призовавам към осторожност, защото защото има е, екстратериториално отражение на национални е, решения е, и това може да се окаже, както се говори, правно оръжие, което да има разрушително действие. И още нещо. Повечето фирми, които работят, е, имат съответни права, но не бива да ги натоварваме само с е, само тях с тези права, защото тук имаме и права и задължения и отново без прозрачност, без конкретни критерии, е, нещата могат да е, се окажат много сложни, да не говорим, че могат да натоварят допълнително и самите фирми. И освен това не се говори много често е, за отражението например, да се използва веб мрежата за решаване на едни или други проблеми чрез домейните. И тук трябва отново да бъдем много внимателни, защото резултатите е, могат да бъдат много сериозни е, както и в е, борбата с нарушенията. В заключение, в тази среда е необходимо сериозно сътрудничество между отделните субекти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 Необходимо е, е участниците да говорят помежду си. Това правим от 2012 година. Интернет и юрисди и е, правосъдие работи от 2012 година. Истинска мрежа, включваща и правителствени представители, и академи, академичните среди, и граждански организации, експерти и така нататък. Имаме три програма. Първо, данни и правосъдие и е, юрисдикция. Второ, съдържание и юрисдикция е, във връзка с съдържанието и неговото ползване. И трето, домейни и а, юрисдикция, което е свързано води пък с закриване имена на домейни. И в заключение, ще кажа, че през ноември миналата година организирахме първата глобална конференция с 200 участници. Имахме три работни групи по всеки от тези въпроси и аз с удоволствие ще споделя, ако желаете или имате въпроси, допълнителна информация. Председателката, благодаря. Сега с радост давам думата на изпълнителния директор е, е, на е, ЕДРИ, Организация за защита на правата и свободите онлайн, господин Макнами. Нашата организация се нарича Европейски ам, цифрови права, ЕДРИ. Благодаря, че ни поканихте. Искам да започна с, с казаното от Бертран относно посредниците. За правителствата е, в цялата планета е много лесно да окажат натиск върху национални кампании, произволно да ограничават тяхната дейност е, без отчетност, без гаранции и това може само да влуши положението. Европейския съюз е, урежда въпроса за, на посредниците в директивата за аудиовизуалните услуги и медиите промените, директивата за авторските права, директивата за тероризма, защита на децата, е- етичния кодекс, за, относно подхода следва и парите и а, други европейски документи. Би било добре най-сетне да има хоризонтален подход, опиращ се на опита и натрупаните доказателства. И съвета на, Еврота, на Европа има група експерти, която в момента работи по документ за ролята на посредниците, което е гигантска стъпка по пътя към разбирането на тази политическа област. Искам да се спра на два въпроса от проучването, изготвено за вашата комисия идеята за преминаване на тъмно и баланса, който трябва да се запази и е, относно законното проникване или хакване в е, различни устройства. Е, става дума за това преминаване на тъмно като част от системата за използване на компютърните системи и системите за криптиране. Не следва да се използва този израз, защото той е неточен. Имаме 20 годишна прогноза за тази страна на мрака, където нещата се очертават. В момента ние водим проучвания, така че имаме доста повече данни, отколкото до сега данни за на, мобилни телефони, социални медии, метаданни, огромни данни за различни реакции, да, не, харесвам, не харесвам и така нататък. Альтернативата за, в резултата от проникването в, а, компютрите не е просто преминаване на тъмното. Става дума за неправомерно използване на огромни количества данни. И второ, в консултатите обръщат внимание на баланса между а, сигурността и киберсигурността, както и взаимодействията в социалната сфера сфера, между правителствата и други органи. И всичко това е много важно е, киберпространството не е нещо различно и абстрактно. Няма киберсигурност, има просто сигурност. И говорим за сигурност срещу е, е, е сигурност. И в крайна сметка нещата опират до това, че трябва да, да постигнем баланс между сигурност и е, свобода. Така че тук е, въпросът се свежда до това какво печелим и какво а, губим като сигурност. Съответните органи трябва да продължат да работят и резултатът е че в някои случаи данте се губят вместо да бъдат разкрити. И това е наистина трудно. Създават се е, стимули за такива слабости, вместо да се осъществява превенция. Освен това, престъпниците е, също имат достъп до тази информация, да не говорим, че те имат достъп и до различни преценки. Освен това, е, ранимостта е, и уязвимостта става все по-изгодна. Е, и в един момент престъпността се оказва вид услуга. Е, става дума за риск в доверието на различните видове предоставяни услуги, включително електронно управление. И за това е изключително важно да впрегнем усилията си, за да се получава информация по тези въпроси и да сенсибилизираме съответните фирми да подават такава информация. Тук трябва да спомена и работата на Европейския съюз, Генерална дирекция вътрешни работи и правосъдие провеждат изключително подробно и много открито прозрачно проучване по този проект. Извинявате, виждам, че надхвърлих времето, просто накрая да поздравя Евротопол за постигнатия успех миналата седмица, като се пребориха с два варианта на криптиране, което показва, че това е изпълнимо. Председателката, сега госпожа Луси Крахулчова от Европейската съюз Policy Associate. Uh, Здравейте! Като начало благодаря на членовете на тази комисия за работата по този въпрос и за това, че са поканили наистина много представители по темата. Аз се казвам Луси и работя за едно НПО за, използване, за разширяването на правата в цифровото пространство в света. На базата на нашия опит можем да кажем, че интернет е една платформа за е, упражняването на основни права, насърчаването на иновации, независимо какво е географското положение или какви устройства се използват за достъп. Интернет насърчава възможността за отчетност и прозрачност, маргинализираните да имат достъп, творците да творят, способства за изследователска дейност в области, в които някои топ, теми като здравеопазването са стигма. Но все повече виждаме, че интернет се превръща и в критична инфраструктура, което е чудесно от една страна и благодаря на парламента за свършената работа, защото повечето регламенти и регламентиране означава по-високи стандарти повече страни се тревожат за стабилни мрежи и загубата на свързаност по отношение на ежедневната работа. Това означава обаче, че взимащите решение разглеждат интернет като потенциална цел на различни фактори, например хакери, сложни национални центрове и по тази причина се разглеждат като една полувоенна зона. Ето защо на тази база а, дигиталното пространство се разглежда като а, въоръжаване и възможност за а, цел на отделните а, държави правителствата и правоохранителните органи настояват за повече анонимизираност според нас е един смешен разговор, който се води, имайки предвид уязвимостта на всички тези мрежи и дългосрочните щети, които могат да бъдат нанесени. Това е така, защото защитата в онлайн пространството може трудно да се гарантира. И има много слаби брънки, които трябва да бъдат укрепени всички а, нападатели, всички хакери а, използват а, различни уязвимости. Това е свързано и с допустимостта. Много е трудно да се спечели играта, ако а, няма такива пробойни. М а, защото интернет е навсякъде, в домовете ни, в училище и на, а, така нататък. И е много трудно да се отграничат различните сектори на използване трудно можем да се справим с ботнет и а, а, зловредна софтуер, което засяга а, потребителите в ежедневието. Ето защо взимащите решения не трябва да жертват нашите права за сигурност. Трябва да сме наясно, че добрите политики за сигурност защитават и установените права на потребителите. Като потребители на този поток, миналата година публикувахме доклад по отношение на а, хакерските атаки като пример от гледна точка на защитата на правата на човека. В доклада очертаваме заключението, че правото на неприкосновеност и обработването на информация трябва да има забрана за държавно, държавните хакерски атаки. Обществеността изисква по-голяма прозрачност за това как се използват хакерските атаки и какви са възможностите за защита и средствата за защита за увеличаване на прозрачността, а също така и защото това може да има въздействие, като например нарушение на неприкосновеността или пък да има зловредно влияние върху устройствата, които се използват. освен това, настояваме и за правомерното използване на събраната информация. Доколкото знам, след мен има една презентация за едно проучване за използването на хакерските атаки законно. Но аз искам да подчертая, че подобни действия трябва да бъдат а, а, заложени в законодателната рамка ако съществуват тези термини, това не означава, че можем да излезем извън а, законовата рамка. А, трябва да имаме необходимите средства за извършването на съответните операции. Ще дам един пример същите гаранции трябва да се прилагат в тази среда. Така че процесите трябва да се прилагат по отношение на цялостната концепция за киберсигурност и трябва да излезем отвъд това, което е законно допустимо, ако този разговор се провежда офлайн. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на господин Джеймс Игър, който е консултант и на Кентен Лижар, който е главен консултант консултант към Optimi Advisors Европа. Благодаря, аз съм Квентин и колегата ми Джеймс ще ми помогне в представянето на това изследване за правните рамки за използване, законното използване на хакерски атаки, идентификация, оценка и съпоставителен анализ. Това е документ около 50 страници с приложения но сега в рамките на 10 минути ще се опитаме да изложим едно обобщение. Ако имате въпроси, можете да ги поставите по-късно. на входа на залата има копия на доклада. Имаме подготвена и една презентация. И така, на първо място ще очертая контекста на това изследване. Кои бяха основните предизвикателства? Разбира се, преминаването към тъмното пространство, тъмната мрежа. Дискусия ще проведем по-късно, сигурен съм по тази тема. Но въпросът е дали все по-честото използване на а, технологии за криптиране на информацията опоручава сигурността в интернет. Например, мобилни телефони, банкомати, а, интернет на ве, вещите. Но а, криптирането осигурява сигурния обмен на информация. Същевременно обаче това се разглежда и като развитие или пък начин по който правоохранителните органи нямат толкова лесен достъп до информацията, която им е необходима. Нещо, което и Джо вече спомена, но съм сигурен, че ще обсъдим и по-късно. Така че това предизвикателство и намаляването на възможността на правоохранителните органи за достъп до информация и доказателства се очертава все по-често, както онлайн, така и офлайн, но все повече на базата на дискусията между Apple и ФБР. Част от решението или дали това е решението е използването на различни техники за хакерски атаки за допълнителни ползи за разследването. И тук съвсем накратко защо използваме думата хакинг, хакерски атаки. Знаем, че различните правоохранителни органи в различни държави членки разглеждат хакерските атаки по различен начин но ключовия аспект тук е достъпа до една IT система чрез слаби места. И а, това а, използвам, за да се разбере по-лесно какви са различните дейности, които попадат под шапката на хакерски атаки. И а, тук мисля, че Джо очерта някои от елементите, които разглеждаме и ние. Има някои очевидни рискове но тук сме очертали две направления. Сигурност срещу, спрямо личното пространство и сигурността и киберсигурността. Няма да навлизам в подробности по този въпрос за сигурността и киберсигурността, сигурността в интернет, нещо, което вече беше добре очертано малко по-рано. Има и някои практически предизвикателства. Какво се случва, когато а, има хакерски атаки от правоохранителни органи? Има много интересни казуси от Холандия и Канада. И мисля, че в двете страни. А, а, 7 терабита данни попадат в една такава хакерска атака. Можете да си представите какви са предизвикателствата пред правоохранителните органи във връзка с достъпа до подобни обеми от данни. Тук накратко ми се иска да представя проучването и как сме подходили. Стъпваме на международни дебати, разглеждаме възможните правни основ, основания за подобна намеса и освен това разглеждаме 6 държави членки Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша и Обединеното кралство, но разглеждаме и три страни извън Европейския съюз, които използват добре разработени техники в правоохранителните органи. Това са Австралия, Израел и САЩ. Освен това, очертаваме и някои заключения, препоръки, предложения за политики а, и колегата ми Джейм ще ви предостави малко повече информация по тази тема. Благодаря. И така аз ще се фокусирам върху някои от основните заключения а, и резултати. А, разбира се, те са в няколко направления, но аз ще разгледам а, това а, сравнително, тази съпоставителна оценка, която сме направили между тези шест страни. А, и на тази база сме очертали а, какви са гаранциите и предизвикателствата и как могат да бъдат туширани тези рискове, а, използвани използвайки конкретни инструменти. И така, разгледаните 6 държави членки или имат, или са в процеса на приемане на законодателни актове, които се използват от правоохранителните органи. Голяма част от тях са нови, Миналата година разгледахме случаите в Полша, Франция и Обединеното кралство от 2016 година. Холандия и Италия все още провежда дискусии по тези елементи, но тези държави членки на по-ранен етап използват техники за хакерски атаки, където все още няма правна рамка. Правни разпоредби, които се използват за по-традиционни разследващи техники, като например например, подслушването. В Германия федералната служба има съответните правни разпоредби, и освен това има такива възможности, които се разписват и към основния акт за подслушване и засичане на телефонни разговори но това противоречи на препоръките на международни органи, становища по този въпрос, на също така и на съдебната практика на Европейския съд за човешки права. Така че това са определени сиви зони, в които са останали в правната система. А, така че има пропуски в използването на тези инструменти, както спомена вече доста подробно Луси. А, може би това ви се струва голяма разлика, но а, в а, изследването сме предоставили информация за използването, за достъпа на тези данни. Аз ще се спра на рисковете за основните права при използването на интернет. Има много ограничени а, разпоредби а, по отношение на това а, как да се тушират тези рискове. Разгледаме различните подробности, свързани с изпълнението, прилагането на различните разпоредби а, и гаранциите, които съществуват в държавите членки. Те отразяват препоръките на международните органи, които вече споменах, и колегите от Международния съд за основни права на базата на ограничения във връзка с сериозността на престъплението, авторизирането на предварителен етап. И ако разгледаме на национално ниво Какви са гаранциите? Ще видим, че има голямо разнообразие, има различни критики, които са насочени към тях. Тук сме очертали някои примери. Венецианската комисия на съвета на Европа има доста подробни препоръки по отношение на ситуацията в Полша. например, сроковете за разрешителни, които се получават при определени обстоятелства и така нататък. Има и някои ограничени разпоредби по отношение на сигурността в интернет интернет пространството. Има и добри практики, които са установени, ако се прецени, че подобни хакерски атаки са необходими. Например, практиката в Германия за заличаването на информация и италианското предложение, което предвижда много технически мерки, които са насочени към мониторинг на развитието и използването на инструменти за хакерски атаки. Но като цяло забелязваме, че използването на подобни техники техники е в различни направления и те не са толкова ограничени спрямо други техники, като например подслушването. И така, на базата на тези констатации а, сме очертали предложения и препоръки по отношение на основните права и сигурността в интернет. Но основните теми, които а, са, се очертават, а, са свързани с предложенията за политики. М както казахме, някои от тези инструменти са сравнително нови, които дават възможност за направление на не толкова напредналите държави членки да осигурят такава база, а пък на по-напредналите държави членки, по-опитните да подобрят съществуващата рамка, като имат представа за това какво се случва на практика и какво може и какво не може да бъде препоръчително. Предложенията са насочени към тези три направления. На първо място да се гарантира, че всички тези решения напълно отчитат съпътстващите рискове. Вече беше засегната тази тема. Аз още малко, няколко думи ми остават. И Европейския парламент иска една предварителна оценка от държавите членки. Освен това, другия аспект е и инвестициите в изследователска дейност възможност за по-доброто разбиране на тези въпроси и практики. И последният елемент е, че Европейския съюз има възможност да играе водеща роля за споделяне на знанията и информацията между заинтересованите страни, академичния сектор, гражданското общество, органите за защита на даните, правоохранителните органи, всички, които имат интерес към тази тема. Така че по този начин да се работи с агенциите за основни права, СЕПОЛ и Евроюст област. Така че мисля, че всичко това обобщава нашата презентация. Благодаря за вниманието ви. тук виждате и информация за това как можете да се свържете с нас допълнително. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря за предоставената информация. Сега ми се иска да дам думата на представител на Европейския център за борба с киберпрестъпленията Фернандо Руис operations of the European Cybercrime Center. Благодаря. Е, ще е, направя презентацията заедно с моя колега от е, Евроджаст. Става дума за документ, подготвен едновременно от Европол и Евроджаст, Евроюст. Тъй като времето е ограничено, се каже, че всички теми, които нашето представяне обхваща, са много сложни. Във всички случаи ще се опитам да ви дам една обща представа за главните предизвикателства, през които правоохранителните органи са изправени. Първо, загубата на данни – Главният проблем е, че при правоохранителната дейност ние нямаме достъп до информацията, която ни е необходима за нашите разследвания. Преди няколко години, всъщност през 2014 година, Европейският съд взе решение по въпроса, че някои страни членки съхраняват данните за много кратко време, което е недостатъчно за правоохранителните цели. Става дума за доста сложни въпроси. зависи какво, какво използвате за криптирането на данните. Дали чрез съответно устройство дали работите с е, е, криптир, криптирано устройство или нещо друго. И трябва аз да се обърна към съда, за да получа право да е, получа достъп до съответното устройство, което съдържа информацията, която ми е необходима. Все едно, че примерно една къща има сейф, в който има информация, която ви е необходима, искате да го отворите, трябва да поискате разрешение. Въпросът е, че ние нямаме техническите средства за да получим достъп до тази информация. Обикновено се обръщаме към производителя, онзи, който е произвел съответното устройство и той обаче казва, нито мога, нито искам да ви помогна, за да проникнете в криптираните, кодирани данни вътре. Става дума за криптовалутата. Беше спомената на няколко пъти, тя се използва от престъпниците. И това е също проблем за нас, защото те използват тази а, криптовалута за плащане, за купуване на стоки, за заплащане на услуги. И ние нямаме яснота как да се проследят, да се проследят трансферите на а, суми в криптовалута. Ако става дума, примерно, за някой конкретен превод, ние не знаем в кой момент нормалната валута се сменя в криптовалута. И а, в, в много случаи съответните а, правоохранителни органи не, не, с, неохота предоставят информация по отношение на тези трансфери. Тъмната мрежа също е а, друг а, важен проблем. Не само поради това, поради онези, които я използват, но поради нашата невъзможност да видим какво е нейното съдържание. Те си говорят в тази тъмна мрежа, която е е анонимизирана, примерно как да изнасилват деца, ние не знаеме нито кога това става, нито къде става, как да проникнем в тази инфраструктура, кои са тези престъпници. Не знаем или поне сега не знаем. И също още нещо, което е не по-малко сложно. Защото понякога информацията се съхранява не в страната, за която става дума, в трета страна. Значи ние трябва да поискаме достъп до тази информация от тази трета страна в рамките на тени, нейните а, закони. Има случаи, в, когато информацията е не само в трета страна, а в няколко трети страни. Трябва значи, да се събират различните части на пъзела, за да може да стигнем до решението, към което се стремим. Още нещо, което искам да спомена, това е публично-частното партньорство. Трябва да сътрудничим с частният сектор. Не само защото те е, съдърж, съхраняват голяма част от необходимите ни данни. Трябва да сътрудничим с частният сектор. Но за това са ни необходими правни рамки – но необходимо е и правният сектор, частният сектор да желая да се сътрудничи с нас. Те може да, разполагат с необходимата информация, пък да не искат да ни я предоставят. И необходими са, както казах, правни рамки, за да може да обменяме информация с правоохранителните органи в отделните страни. В Европол имаме опит в сътрудничеството с правоохранителните органи. Имаме създадени вече общи групи, имаме доста добро ниво на сътрудничество и взаимно доверие. Защото не става дума за задължение за сътрудничество, става дума за сътрудничество, което е плод на добра воля. Също във връзка с частно, публичното частно партньорство, трябва искам да спомена и още нещо. Всички устройства, които използваме в момента, са свързани с интернет. Телефона, таблета, портативния компютър, но Всичките тези устройства обаче не, нямат сигурност, а, която, а, която да е задължителна за всички. Затова те могат да станат жертва на а, хакери много лесно. А, това въжи и за така наречен интернет на вещите. Затова трябва да искаме от производителите да гарантират някакво минимално ниво на сигурност в устройствата, които ни продават. Трябва да потърсим решение на този проблем. Сега за сега само дефинираме проблемите. Необходими са минимални стандарти за сигурност. Но, откровено казано, когато Една фирма продава играчка на деца, а тази играчка минава през редица проверки, за да се установи дали играчката е достатъчно безопасна. Но устройствата, които ни предават, които, които са, подлежат на атаки, в тях могат да проникнат престъпниците, те не са достатъчно сигурни. Това е въпрос, който не трябва да забравяме. Обаче ще спра до тук, ще дам думата на моя колега, който ще спомене и някои други аспекти от нашата работа. Благодаря, Фернандо. Благодаря за възможността да ви представим нашата работа. Разликата в националното законодателство е непрекъснато проблем за трансграничното сътрудничество. Вчерашните инструменти не са годни за борбата с бъдещата престъпност. Обикновено изоставаме. Изоставаме и в наказателното право, също така териториалните различия, принципите на териториалност, прилагането на законите ни пречи. Пречат ни традициите, различни законодателни подходи, различни методи на работа на полицията, различни начини на събиране и представяне на доказателствата в наказателните производства. Няма общи рамки за разследване на киберпрестъпността, включително и на а, така наречената черна мрежа, както бе споменато и от представителя на Европол. Сегашната политика в тази област е много бавна. Реакцията са ни много бавни, това казват специалистите съществува така един предпазлив оптимизъм по повод на това колко ефективна ще бъде новата директива, тъй като тя няма предвид изрично всички тези нужди. И въпреки, че има че някои от мерките са ограничени във времето, дават право на страните да, да, в срок от 19 дни да договарят съответните, съответните мерки. В сила след по-малко от месец ще влезат тези текстове. Техниката се развива много бързо и дори специалистите не могат да догонват това развитие. Може да си представите може да си представите, че пък разликата между специалистите и нас се увеличава още повече. Необходими са повече усилия за постигане поне на някакво базисно равнище на експертни знания в тази област. Необходимо е по-добра подготовка и образование. Е, е, Интернет много помага, но може да нанася и сериозни щети. Разбира се, ние го използваме за бизнес, но използват го и престъпниците. И прави разследването на престъпленията по-труден, по-трудно. Механизмите, които използваме за залавяне на престъпниците, са прекалено бавни. В бъдеще трябва да решаваме тези проблеми. Няма готови решения Необходимо е също така се намери равновесие от една страна между наказателното преследване и правата на човека. Защитата на тези права. Необходимо е да се зачитат принципите на пропорционалност и субсидиарност, но обикновено дявол се крие в подробностите. Няма да ви предложа сега някакви решения. Само по-скоро ще говоря за механизмите, които Европол и Евроюст използват за решаване на тези всекидневни проблеми. И по-специално въпросите на сътрудничеството и иновациите. Опитваме се а, да разглеждаме а, всяка престъпна дейност като успешен бизнес модел – Значи необходимо е а, да видим на какво разчитат престъпниците в този бизнес модел. После става дума не за престъпни, традиционни престъпни организации. Те не са организирани по традиционния начин, тяхните връзки и сътрудничество много често са мимолетни правните рамки, в които, в които работим, не са винаги годни за решаване на тези нови проблеми. Съществуват и бели полета в, правната уредба на тази, тази дейност. Разбира се, в никакъв случай не можем да спрем нашата работа. Трябва да предотвратяваме престъпленията, не може да прекратим тяхното преследване. А необходимо ни е, е сътрудничество Трябват альтернативи на молбите за правна помощ. Необходимо е по-добро международно сътрудничество. Необходимо е да създадем мрежи, общности на взаимно доверие, да споделяме опита си, най-добрата практика, да увеличаваме способността си, устойчиво да увеличаваме способността си да се борим в борбата с престъпността. И накратко ще заключа. Разчитаме на сътрудничество, иновации и иновации чрез сътрудничество. С това ще приключа. Ще бъда готов да отговоря и на въпроси. Благодаря. Имаме още двама оратори. Греъм Уилмът, е, е, който ръководи в Евро, в Генерална дирекция вътрешни работи, е, отдела за киберпрестъпност. Всъщност аз заедно с колегата Оливия Макол ще ви представим работата на комисията вече чухме, че политическите проблеми, пред които сме изправени, от, от предопределят нашите отговори по 4-5 основни въпроси. Няколко думи относно съществуващо европейско законодателство, след това разработването на политиките в областта на е, криминалните разследвания, за разследвания в областта на измамите и Будапештенската конвенция на Съвета на Европа и накрая нашата стратегия за борба с киберпретъстъпността. И така, законодателството от 2013 година има директива за борба с кибератаките. Следим изпълнението и транспонирането на директивата в държавите членки и взаимодействаме с тях за по-добро приложение на директивата и при необходимост проследяваме и действия в нарушение. Това, което прави директивата, тя хармонизира определението за атака срещу системи за обработка на данни и уеднаквява наказанията в случай на такива този род посегателства и престъпления. Е, политическото разви, е, развитие в е, наказателното преследване и разследване най-важното тук всъщност. Ние провеждаме конкретни разследвания, провеждаме, търсим доказателства и с целта издаване на съответна заповед за задържане. Не говорим за общо наблюдение. Взаимодействаме с Евроюст, Евроджаст, Евроюст, Европол и редица генерални дирекции на държавната на Европейската комисия. Първият въпрос, който си задаваме има ли доказателства, достъпни ли са те за нас и може ли да се справи с процеса на криптиране? Е, що се отнася до съхранението на данните? Ние се позоваваме на делото Тели от декември миналата година. Става дума за прилага на националното законодателство и съответните действия за правоприлагащите органи. Има група на председателството, което се занимава с оперативно и юридически с въпроса и на първото заседание бяха проведени интересни разговори и по този въпрос ще продължи да, работи, е, да работи групата под ръководство на председателство, но това ще бъде решение на съвет на Европейския съюз. Освен това, ние предлагаме на държавите членки указания за съобразяване на законодателството им с съдебното решение, като за тази цел внимателно анализираме съдебното решение, разглеждаме националното законодателство и ги подпомагаме чрез групата. Много е рано още да се каже нещо за съхранението на данните, така че ще премина нататък. Благодаря за е, ласкавите думи за нашата работа, която, които чухме от преждеговорившите, но ние се опитваме да работим в този екип както следва. Първо, по-добро взаимодействие между правоохранителните органи на държавите членки и провайдерите на услуги. На второ място, стараем се за по-добре, по-добро сътрудничество и взаимодействие между европейските и американските служби, специално по линия на правното сътрудничество в подходяща форма. На трето място търсим общи решения по правоохранителната и правоприлагаща дейност, как се справят държавите членки и какво могат да направят. Процесът е доста затворен, цялостен, завършен с агенциите, с националните министерства и нашите, и, нашите звена и съответните отрасли. Това предполага изготвяне на пакет от решения. Това ще стане през юни, когато се надявам да мога да изляза пред вас с по-конкретни данни. И накрая процеса на криптиране, който е последният елемент тук е, в началото на годината започнахме да работим. Разглеждаме един двуетапен процес. Първо, събиране на информация и второ, след като сме получили важната и ценна информация от всички заинтересовани, ще анализираме и ще излезем с решение. За кого говорим тук? Всъщност основните играчи са европейските агенции Европол, Евроюст, ЕНИСА, и Агенцията за основните права. И тук искам дебело да подчертая ролята на ФРА, Агенцията за основните права, които е, действат много ентусиазирано и излизат с чисто практически удачни решения. През следващите месеци ще помолим агенциите да организират е, дебати, работни семинари с е, експерти между държавите членки и, и юристи и е, технически експерти така че да видим как е, интернет технологиите общуват, така да се каже, с законодателството. Освен това, законодателната рамка в е, държавите членки също ще бъде е, разгледана в светлината на бораването с криптирана информация и разбира се отражение върху основните права. За нас е много важно, държа да го подчертая, да не сведем дебата само до уязвимите точки трябва внимателно да се вгледаме в техническата законосъобразност на действията. Изготвяме законодателство с много отворени възможности, но едновременно с това анализираме възможностите, така че да можем оправдано да направим или не предложения. Смятаме през октомври да излезем с резултати по този процес. Всички тези въпроси поставят редица въпросителни относно защита на личните данни и тук вече ще чуем Оливие. Благодаря. Наистина всички цялата тази дискусия, естествено, след като се свързана с лични данни, опира до а, тяхната защита и основните права, тъй като това е едно основно право и трябва да гарантираме, че е, винаги изпълняваме изискванията защита на личните данни установяваме взаимодействие с частния сектор в областта на киберпрестъпността. А тук е, трябва сериозно да се помисли за защитата на човешките, на основните права, извинявайте, като говорим от една страна за сигурност и е, неприкосновеност на личната сфера, нещата трябва да бъдат разгледани е, в взаимна връзка и допълване. И за това за, от нас се изисква да намерим намерим подходящи технически и правни решения, включително гаранции за защитата на личните данни като говорим за борбата с киберпрестъпността и за това как например, да подобрим трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на наказателното преследване, никога не трябва да забравяме рамката за защита на данните и защита на основните права. Има права, които са обект на защита, като например личните данни и всичко това трябва да намери своето отражение в едно ясно и прецизно законодателство, е, включващо всички необходими гаранции. Така че в момента ние имаме е, вече приети документи, рамката за защита на личните данни, специално е, общия регламент за защита на на личните данни. Той влиза в приложение в сила от 15 май след идната 18 година. И за тук е много важно в светлината на днешната дискусия да кажем, че представители по защита на личните данни то уточняват процеса из, чрез провайдерите на услуги, включително изискванията за прехвърляне и трансфер на данни и разкриването е, на данни от страна на провайдерите спрямо официалните власти, разбира се, трябва да отговаря на съответни критерии, които са на базата на директива 9546 и защитата на личните данни. Освен това, е, тук имаме по-голяма яснота за обработката на личните данни, включително данни за търговски цели, събрани за търговски цели или за превенция и разследване на престъпност дейност. Също така директи, а, изискванията на регламента, на, на общия регламент защита на личните данни трябва да бъдат винаги а, изпълнени и, и е, о, всякакви ограничения в това отношение предполагат законодателни мерки към всичко това, регламент, освен всичко това, регламентът предлага допълнителни елементи относно трансфера на личните данни от провайдери на услуги към трети страни. Има цял раздел в регламента, посветен на този важен въпрос. Посочени са примери, от практиката, включващи повече елементи относно обработката на личните данни в светлината на киберпрестъпността. Друг законодателен текст е директивата за защита на личните данни за правоохранителните и правозащитните органи. Тя също ще влезе в сила през 18-та година, като част от един цял пакет от законодателни мерки за борба с тероризма, престъпността и киберпрестъпността. Идеята е да гарантираме по-добър обмен на информация и взаимодействие между полицията и правозащитните органи, като едновременно с това гарантираме правна сигурност и така така повишим доверието. Обедени е, сме, че прилагането на тези документи ще подобри взаимодействието в борбата с престъпността. Знаем, че държавите членки в бъдеще трябва да разширят обмена на информация освен помежду си и с агенции като Евроюст и Европол. Е, директивата залага общите стандарти за защита на личните данни. И така, тази директива не трет... няма за цел да ограничи правоприлагането, а просто да гарантира правомерното използване и обработка на лични данни. И накрая бих искал да отбележа, че в контекста на борбата с киберпрестъпността и искането на правоохранителните органи към провайдерите за предоставяне предоставяне на лични данни, като IP адрес, име на съответния субект и така нататък, не е забравено. Директивата за поли... полицията залага рамката и особено член 39 от директивата, когато става дума за провайдери на услуги в трети страни. Председателката, благодаря. Последно изречение. А, и, мислех, че имаме 15 минути като комисия. Просто последните три въпроса, които държа да, за разработки в областта на безкасови плащания, в областта на престъпността. Има рамково решение на съвета за физическите пластики и карти. Ние провеждаме обществени консултации по такива инициативи. Очаквайте през септември оценка на въздействието. И накрая още две думи. Съвета на Европа и конвенцията от Будапешта е, подкрепя повечето ни дейности в тази дейност и ние подкрепяме съответно и очакваме съвета на Европа да помогне за изграждане капацитет за борба с киберпрестъпността от трети страни. И накрая стратегията за киберсигурността от 2013 година и евентуално преразглеждане, мислим за обновлението и ще направим оценка и решението ще добие гражданственост, може би през следващите седмици. Благодаря председателката, благодаря за конкретната информация. Колеги, обръщам ви внимание, че разполагаме с писмени материали. Тук са на масата, който от вас желая, може да се здобие с тях. А сега искам да дам думата на госпожа Елизабет Розенберг, която е докладчик от името на НП. Έχω οριστεί για το благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик по доклада във връзка с киберпрестъпността. Благодаря на всички преждеговоривши за изключително добре очертаните коментари и препоръки по тази конкретна тема и конкретните теми на експертност. Мисля, че всички сме съгласни с факта, че киберпрестъпността, престъпниците и технологиите винаги са крачка пред нашето законодателство. Това е така, защото отвъд всички аспекти на тази тема, е, законодателната рамка с оглед на обновлението, налагането на мерки изисква общи европейски концепции и понятия, както подчертаха всички изказали се. Но не винаги това е така. И това е част от проблемите а именно, че имаме вариращо законодателство. А, нямаме общо законодателство, което да покрие всички законодателни рамки на национално ниво. Ако имаме такова законодателство, това ще ни даде възможност да действаме по-ефективно. Това е комплексно предизвикателство. Цялата тема е доста комплексна, както беше вече казано по отношение на превенцията, на, на налагането на санкции на престъпна дейност и така нататък. Това е един наистина много щекотлив въпрос. Друг важен аспект е свързан с електронните доказателства. Събирането на подобни електронни доказателства – може да бъде възпрепятствано поради факта, че законодателството варира в различните страни съхранението на данни като доказателства, използването на тези доказателства в други държави членки, използването на лични данни и така нататък. Това не е обязателно критика, но мисля, че трябва да се справим с това предизвикателство, а именно вариращото законодателство между различните държави членки. Не е необходимо да споменавам трети страни. Благодаря на всички изказали се по темата, но ми се иска да попитам комисията дали предвижда от месец юни нататък да предприеме законодателни инициативи по-конкретно за използването на електронни доказателства и данни като средство за използването им като доказателство. Именно това е необходимо, за да се справим с киберпрестъпността. Ако не бихме искали да а, бъдем неефективни, защото има различни законодателства. Благодаря, госпожо председател. Като начало благодаря на всички експерти, които са с нас днес. Наистина това беше много интересен обмен на мнения и мисля, че голяма част от нещата, които бяха очертани, е, че а, Киберпрестъпността продължава да се развива неимоверно. А, наистина някой от вас каза, че престъпниците реагират много бързо, а ние много бавно. Ето защо, за да се справим с този проблем, трябва да анализираме критично всички инструменти, които са на наше разположение. Очертахме какви са недостатъците, както по отношение на настоящите, така и на бъдещите предизвикателства. Трябва да се уверим, че директивата от 2013 година за защита на информационните системи е актуална, а също така и да се подсилят системите за гласуване, например. Особено в епоха, в която системите за гласуване стават все по-цифрови но а, разглеждането в контекста на директивата от 2013 година не е достатъчно. Трябва да се направи оценка на доклада на комисията, например за а, сексуалната експлоатация на деца аз съм докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите по тази тема. И ми се иска да очертая нещо, което вече беше споменато многократно, а именно, че борбата срещу киберпрестъпността не означава, че защитата на нашите граждани трябва да бъде застрашена. Приветствам преразглеждането на директивата за електронната неприкосновеност и се надявам, че ще се отчетат високите стандарти за защита на личните данни данни в хода на преговорите и те ще допринесат за по-голяма резултатност на дискусиите. Има още един факт, който ми се иска да спомена. В самото начало се фокусирахме и върху принципа на териториалност като препятствие. Господин Делашапел спомена това. Това ме кара да си мисля, че дори и да имаме хармонизиране между държавите членки на Европейския съюз, това отива отвъд нашия континент, извън всеки континент и всеки регион. Така че според мен, ако разглеждаме само ситуацията в Европейския съюз, това няма да разреши проблема. Това е пряко свързано и с друг аспект, който беше очертан от господин Фернандо Руис, а именно сигурността на информацията. И Въпросът ми е, ако следваме този път, няма ли да бъдем изправени пред разликите в юрисдикциите? Може би са необходими някакви указания за хармонизирането на всички тези системи. Но тук не става въпрос само за уязвимост, а и за възможности. И аз вярвам, че в едно такова, в едно такова твърдение. Защото това, което ни е необходимо в работата е развитието на нашата общност за справяне с киберпрестъпността и проблема с сексуалната експлоатация на деца онлайн. Наскоро бях поразена от факта, че а, има насърчаване на млади хакери, които да се възползват от а, уменията си. Защото голяма част от уменията, които имат а, тези млади хора, наистина са търгуеми и много а, а, доходоносни. А, и ще ми е интересно да чуя вашите идеи по този въпрос, защото друго изказване, което беше лансирано е, че а, компании и правителства наемат а, хакери, защото има големи ползи от а, това да, ги, да предотвратим под някои системи да бъдат подложени на хакерски атаки. Благодаря ви и очаквам с нетърпение бъдещата ни работа и с останалите докладчици в а, Сянка. Благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря на специалистите за техните презентации. Много подробни, много и технически по своя характер. Ще се върна към тази информация. Сега няма да се разпростирам, тъй като няма време. Но искам да задам въпроси писменно във връзка с тази тема, която е много важна. тема, която, по която сме говорили преди, имали сме доклади. Но въпросите са технически по своята природа, но също така и политически в рамките на европейската територия. Е, става въпрос за заплахи, които са особено важни е, за европейските граждани, които очакват нашите отговори. Е, може би някои от въпросите са полемични, спорни. Не сме много тук тази вечер. И едва ли е, бихме могли е, сега да говорим за някакво общо мнение за становище. Е, говорихме за директивата от 2013 година, но искам да знам, е, по ваше мнение, имаме ли нужда от нов, нови законодателни актове? И ако имаме нужда от такива законодателни актове, дали става дума за е, закони, които са изрично насочени към това, за което говорим, или пък съществуващите законодателни актове са достатъчни. Защото става дума не един път, че става дума за по-дълбока хармонизация, за по-добро сътрудничество и така нататък. Но не се ли въртим в кръг тук? Защото Европейският гражданин предчувства и разбира заплахите, пред които е изправен. И усеща заплахата от киберпрестъпността. Той не е така блаженно незапознат с тях. Но въпросът е, а, трябва ли ново законодателство и ако трябва, кое, кое, какви са приоритетите? Това първо втория въпрос, той е така да се каже, в април, в началото на 2017 година се прове форум по въпросите на киберпресотността и там чухме доклади, където стана дума, че вече съществуват наказателни е, текстове в законите за наказване на киберпрестъпленията, макар и да са пръснати на много места, е, тези текстове съществуват и едва ли са необходими нови закони, закони е, за да наказваме. Но беше казано, че и с това, с което разполагаме в някои отношения е недостатъчно. Може би трябва да се обърне внимание и на подготовката на магистратите. Споделяте ли това виждане? Споделяте ли тези заключения, за които, как, както казах, бяха споделени съвсем наскоро? Достатъчна ли е нормативната основа? Тази сутрин четах в вестниците, че Европейската комисия е готова да започне нов проект в борбата с киберпреступността. Не знам дали правилно съм разбрана. Че това ще бъде част от европейската цифрова програма. Бързам, но като докладчик в Сянка имам нужда също да кажа каквото мисля и да отговоря на това, за което стана дума до тук. Значи, средносрочният преглед на европейския цифров дневен ред – а, дали е необходим и ако може съвсем накратко да ни кажете. Също така е на последното изслушване с комисара Жолентник, той отново се върна на тази идея за укрепване на защитата. А, мислите ли, че това, което се каза, е достатъчно или е необходимо нещо повече? Благодаря, госпожо председател. Говорих по-кратко, отколкото възнамерявах. Благодаря ви. Ще чуем отговорите най-вече на комисията във връзка с тази законодателна инициатива. Заповядайте. You, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички делегати, които излязоха с въпроси. Попитахте дали ще имаме законодателни предложения. И именно това обмисляме във връзка с използването на електронни доказателства. И, както вече казах, през месец юни ще изготвим един пакет с различни опции. На този етап не мога да кажа дали ще бъдат законодателни предложения по начина по който ни се иска да ги изготвим. Именно това обмисляме в момента. Попитахте дали разгледаме нови възможности за нови законодателни актове или използването на старите, дали се въртим в една и съща спирала. Мисля, че това са два варианта, които не са взаимно изключващи се. Имаме нови предложения, но трябва да преценим дали да подсилим човешките ресурси, дали имаме нужда от обучение за човешките ресурси, нови средства, софтуер и така нататък. Така че мисля, че ни трябва един, една богата гама от опции, неща, които вече изложих по-рано. И имаше и някои конкретни въпроси по отношение на а, а, директивата за защита на информационните системи и сигурността на интернет на предметите или на вещите и рисковете от атаки спрямо системите за гласуване. Това са въпроси, които се разглеждат от колегите в рамките на стратегията за киберсигурност и дали трябва да преразгледаме тази стратегия. Комисията много внимателно разглежда тези въпроси и се опитваме да следваме един холистичен подход за изготвянето на стратегия за преразглеждането на част или на всички от тези аспекти. Повдигнахте въпрос и за онлайн сексуалната експлоатация на деца. Нашето звено, нашия отдел разглежда тази тема, но не засегнах темата днес, защото утре нашия заместник генерален директор ще засегне много подробно тази тема. Още два последни въпроса във връзка с средносрочния преглед на цифровия единен пазар. За съжаление няма колеги днес тук, които работят по темата, но знам, че има напредък по тази тема. Ако искате да поставя по-конкретни въпроси на колегите от Генерална дирекция свързаност, ще го направя. Накрая, по отношение на устойчивостта и подсилването на тази устойчивост, това е тема, тема, която разглеждаме в рамките на евентуално преразглеждане на стратегията за киберсигурност. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Господин Бернта, Бертран Дюля Шапел има думата накрая. Благодаря, госпожо председател. Някои кратки коментари по поставените въпроси. Наистина е много важно да имаме един разбираем език по тези въпроси. Ето защо ще очертая няколко понятия. Хармонизирането. Момента, в който разбираме, че трябва да има сътрудничество а, и трябва да излезем извън Европейския съюз, става очевидно, че няма как да постигнем хармонизиране по един обхватен начин. Едно от понятията е свързано с правната оперативна съвместимост и по-голям акцент да се постави върху гаранциите и интерфейса между частните и публичните органи, вместо хармонизирането по същество. Вторият елемент съвсем накратко. По сходен начин, когато се постави въпрос за това дали трябва да имаме нови инструменти, значението на този въпрос беше нови видове, нови текстове в съществуващите категории инструменти. Съществува възможност да, да са необходими нови инструменти на международно ниво, които не са договори, не са правни актове, но по-скоро са стандарти за политики. Неща, които се разработват между различните заинтересовани страни и след това се използват от тях или да се внедрят в правните актове или да се използват на практика. Правната а, оперативна съвместимост и стандарти за политики. И накрая още един много важен елемент, а именно мащабирането, определянето на мащаб, нещо, което излиза Европейския съюз. В някои от изказванията чухме, че Европейския съюз има уникалната възможност да задава стандартите, но същевременно тези стандарти и а, оперативно съвместимите системи трябва да бъдат а, а, така мащабирани, такъв мащаб да им бъде зададен, така че да се изнасят а, и към други страни, където се прилагат тези стандарти. Как се определя мащаба, така че да има възможно най-малко загуби, изисква сътрудничество между всички заинтересовани страни. И накрая, и Измерението, свързано с юрисдикцията, е един хоризонтален въпрос отвъд темата, която разглеждаме. И как упражняваме правото на суверенност в цифровата епоха е също важен аспект. Благодаря, казва председателката. Благодаря за този задълбочен дебат. Благодаря за обобщенията. Благодаря за всички изказвания. Наистина беше много интересна тема и отново ви припомням за хартиеното копие на изследването. Ще се видим утре в 9 сутринта. Благодаря ви и приятна вечер.